Само за минута. Това е последното гласуване по един много важен законодателен акт. Визовия кодекс и е обичайно в такъв случай да се изрази благодарност в присъствието на всички за доброто конструктивно сътрудничество през годините невероятни времена. Четири години усилен труд. Благодаря на докладчиците в Сянка и на парламентарната комисия Либе. Благодаря специално на председателя ни, господин Клод Мураеш. Но това е последното пленарно заседание и за това подобава публично да заявя каква висока чест беше да служа на европейските граждани тук. Единствената демократично избрана институция на Европейския съюз. Ползвам случая да пожелая на всеки го всичко най-хубаво от цялото си сърце. Искам да заявя, че за мен беше истинска чест да работя с всички вас през изминалите пет години. Благодаря, благодаря на всички скъпи колеги. Благодаря, господин Агилар. По именно гласуване, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Докладът е прият. Приключва по този начин първото четене. Доклада на господин Серал Сантос следва също по именно гласуване по 82 изменение. Прекратете гласуването. Приема се. С това приключва първото четене. Нататък. Доклад на господин Радев. По именно гласуване по 73-то изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 74-то изменение за. Против. Раздържали се. Приема се. 75-то за. Против. раздържали се. Приема се. С това приключва първото четене. Доклад Реда по изменение 189 от Д. За, против, въздържали се. Отхвърля се 190 от Д. За, против, въздържали се. Отхвърля се 191 за, против, въздържали се. Отхвърля се. По именно гласуване по предложението на комисията. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. С това приключва първото четене на текста. Нататък е, доклад Вирконен Маринес Котеличка, 108 изменение за, против, въздържали се. Не е много ясно, трябва да проверим. Започнете по електронен път. Прекратете гласуването. Приема се. По именно гласуване по предложението на комисията започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Приключва първото четене на парламента и приключваме с доклада Далтон. Първо, няколко, няколко изменения от е, компетентните комисии за, против, въздържали се. Приемат се амблок. 19 за, против, въздържали се. Приема се. 31 по именно гласуване. Започнете гласуването. Да проверим 19-то ли искате? Добре, да проверим 19-то. 19-то изменение. Започнете електронното гласуване. Прекратете. Приема се. 31 по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 35-то поименно започнете. Прекратете. Приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 57 по именно започнете гласуването. Прекратете. Приема се. По 59-то за, против, въздържали се. Да проверим. 59-то започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 63-то поименно, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 67 за. Е, по, извинете, поименно. Прекратете. Приема се. 82 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 87 за, против, раздържали се. Да проверим. 87 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 89-то за, против, въздържали се, приема се. 90-то за, против, въздържали се, приема се. 105-то за, против, въздържали се, приема се. 112-то за, против, въздържали се, приема се. 114-то за, против, въздържали се, приема се. 115-то за, против, въздържали се, приема се 119 за, против, въздържали се, приема се 120 за, против, въздържали се, приема се 124 за, против, въздържали се, приема се 125 за, против, въздържали се, приема се 126 за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, приема се 134 за, против, въздържали се. Приема се 145 за, против, въздържали се. Приема се 148 за, против, въздържали се. Приема се 163 поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Следователно 52 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 100... 66-то да проверим. Проверяваме 66-то. Прекратете гласуването. Приема се. 160-то поименно започнете гласуването. 166-то е, се прие, 169-то е, падна. По тази причина гласуваме 160-то. Е, поименно започнете. Гласуването е в ход. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 157 по именно започнете гласуването. 157. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 164-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 69-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 81 во започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 83-то Д поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. И преминаваме следователно на 85. Останалите падат. 85 за. Против. Въздържали се. Е, е съмнявам се да проверим 85. Прекратете гласуването. Приема се. Моля да вдигате ръка все пак. 86-то, 175-то пада, 86-то Д за. Против. раздържали се. Съжалявам. Не се вдигат ръцете, не се вижда. Да проверим. 86-то Д. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Нататък към 88, тъй като другите падат. За, против, въздържали се, приема се 170 165-то поименно, започнете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. По именно по 161 за. Е, извинете, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 162 започнете гласуването по именно. Прекратете. Приема се. По именно 158 започнете. Прекратете. Отхвърля се. Следователно гласуваме 16 за, против, въздържали се, приема се. 156-то поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 18D за, против, въздържали се. Да проверим 18D започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 159-то поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се 34-то за, против, въздържали се, приема се и поименно текста на комисията започнете гласуването. Прекратете гласуването. Моля, не изваждайте все още картите си. Приема се и с това приключва първото четене е, на парламента и с това приключва и гласуването за днес. Така, господин Айкот, моля, трябваше, трябваше да ви дам думата, ако престанете разговора с колегата си. Така, е, господин Айкот е докладчик по дневен ред. Айде, докато прочета заглавието, вие ще сте готов. А не, ма комисарят го няма, така че добре. Ами не е седнал του que no descendo. Euh, уважаеми колеги, да се опитаме да продължим работата си с поредното разискване. Моля е, всички, които водят разговори по е, колуара е, или да вземат местата си, или да продължат разговорите си извън залата. Моля квесторите, колкото и да е неприятно задължението им, да го изпълнят. То е нужно. il y a une, il y a une fiesta là-haut. Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Така, господин Айкот, хайде сега, моля, да бъдем сериозни. Ще ви дам думата, понеже предстои да обсъдим вашия доклад. Стандарти за емисиите на въглероден двуокис от нови тежкотоварни превозни средства. Имате думата в качеството си на докладчик за 4 минути. Слушаме ви. Тишина, колеги! Uh, in... Uh, а, благодаря ви много за живия интерес към uh, емисиите въглероден диоксид от тежкотоварни превозни средства, ТПС, съкратено. Последният законодателен акт, който приемаме в този мандат, след него ще трябва да очакваме големи подобрения в следващия състав на парламента. Но дори и сега можем да се поздравим. За пръв път Европейския съюз ще регламентира емисиите въглероден диоксид от тежкотоварни превозни средства. Както беше и с пътническите автомобили, битката никак не беше лека. Имаше голяма съпротива, но мисля, че успяхме да се справим. В добро сътрудничество с докладчиците в сянка от различните групи. Благодарим за приноса. Не винаги се съгласявахме помежду си, но накрая стигнахме до сделка, която всеки можеше да подкрепи, признавайки значението на досието за 2025 година 15% намаление на емисиите, 2030 година задължително 30%. Тази по-дългосрочна цел е много ясен сигнал за производителите на камиони, че те трябва да инвестират в нови технологии. Също така, успяхме да затворим вратичките във връзка с така наречените суперкредити – като поставихме изискване за нулеви емисии, което пак е ясен сигнал към производителите на камиони. Ще трябва не просто да подобрят сегашните технологии за производство на двигатели, но ще трябва да инвестират и в нови технологии, технологии на бъдещето с нулеви емисии. Те могат да бъдат водородни, могат да бъдат и други. Все още не знаем, но това е посоката, в която трябва да вървят производителите. От гледна точка на зелените, бихме искали да сме по-амбициозни, целите да са по-високи, но така или иначе имаме дългосрочна яснота за производителите. И те вече знаят къде трябва да насочат инвестициите си, така че транспортния сектор да се очисти и да върви към обезвъглеродяване. Само да ви припомня колко важно е това. 6% от общо емисиите в Европа и 25% от автомобилния транспорт. Иначе казано, говорим за една много важна категория. Като да не забравяме, че през 2050 година нашата економика трябва да бъде изцяло обезвъглеродена. Към 2022 година вероятно ще направим преглед е, на напредъка в постигането на целта, която приемаме днес и сигурно заключението ни тогава ще бъде можехме да се справим по-добре. Създават се нови работни места в Европейския съюз именно поради тази тенденция на намаляване на емисиите. Крайно време беше ТПС да вървят в същия тълвек, защото САЩ, Китай, други страни разработват нови технологии, а ние трябва тук в Европа да направим европейски технологии за намаляване на въглеродните емисии от отрасъла и по-конкретно от тежкотоварните превозни средства. Още веднъж, благодаря на докладчиците в Сянка на Европейската комисия, на съвета, който отсъства. Благодаря на всички за сътрудничеството и ви пожелавам всичко най-хубаво. Благодаря. Благодаря сега, господин е, еврокомисарът Канете има думата, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, за мен е удоволствие да бъда тук е, на заключителния дебат по стандартите за емисии на въглеродни, е, въглеродния Е, Постигнатото съгласие е много важно достижение и увенчава нашата крупна законодателства законодателна с тази послока. Благодарение на конструктивните усилия и духа на компромис на преговарящите от всички институции да дадоха възможно да постигнем това. Искам да благодаря господин Ейхалт и всички докладчици всяка за постигнато на толкова добър резултат в толкова кратко време. Постигнатото съгласие е амбициозно и балансирано Основните му елементи са, включват възможността за по, по, постигане на 50% намаление на емисиите през 25 година и да се повишат през следващите години специално за, са поставени конкретни срокове. Общо взето ще имаме възможност да намалим 70% от емисиите в химическия отрасъл и да се стимулира създаването на чисти автомобили през следващата година, като постигнем още по-голям резултат след 2025 година. Е, имаме, емисия, имаме система за управление, която ще даде възможност всичко това да не остане само на хартия. Новото законодателство оформя общата картина е, на транспортния сектор и дава възможност да преминем към климатично неутрална економика до сега общо 20, 25% и от емисиите идваха от товарните автомобили като се предвижда те да намалят сериозно до 2030 година като се постигнат съответни цели и очакваме 24% намаление през 2030 година в сравнение с 2005 година. Това ще даде възможност държавите членки да постигнат своите национални цели, Европейския съюз да постигне своите. Оператори в транспортния сектор ще имат също своите преимущества, като се предоставят и съответни средства за закупуването на нов машинен парк. Така много малки и средни предприятия, работещи в европейския транспортен сектор с близо 3 милиона заети, ще имат полза от това. Така ще а модернизираме нашата економика и специално автомобилостроенето. По-специално системата за стимулиране ще даде възможност за въвеждане на иновации. Насърчени са и инвеститорите, включително и в областта на инфраструктурата, да се създадат условия за нискоемисионни автомобили. Всичко това ще се отрази на економическия растеж и заетостта. Уважаеми евродепутати, Приканвам ви да подкрепите този доклад и това законодателство, така ще направим стъпка към чистия транспорта. Ние внесохме е, две предложения и аз благодаря за оказаната подкрепа. Така ще работим за изграждане на конкретни разпорежби, постигане на конкретни разпорежби за постигане на нулеви емисии. Още веднъж благодаря на всички евродепутати за оказаната подкрепа. Благодаря председателката, благодаря господин еврокомисар. Сега госпожа Вирконен от името на Комисията Транспорт и туризъм. Една минута. Благодаря. От името на Комисията по транспорт искам и аз да благодаря на всички за постигнатия добър резултат този регламент до голяма степен удовлетворява целите на нашата комисия, така че намаляването на емисиите с 15% до 25 година и с 20% до 2030 година. Амбициозна, но постижима цел, която Европейския съюз за първия път, за първи път си поставя специално стандартите за емисиите. Разбира се, ще има стимули за производителите, тъй като като а, голяма част от разходите, с, от разходите са свързани с а, използваното гориво, но има място и за много иновации. Важно е в бъдеще да разработим методи за измерване и да се отчитат всички енергийни показатели в целия цикъл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 Госпожо председател, днес отбелязваме успешния завършик на дългогодишна работа. Е, ще гласуваме утре всъщност. Е, преговорите бяха дълги и трудни, но резултатът е добър. Е, един транспорт с по-малко, по-слабо екологично въздействие. Аз за последен път се изказвам пред Европейския парламент и изказвам благодарността си за 15 прекрасни години. Е, с някои от вас остаряхме заедно тук. За мен беше истинска, истинска чест да представям Швеция и своята политическа група. И мисля, е, че успяхме да постигнем осезаем ефект за Европа, за нейното благосъстояние и за околната среда, за нашите съграждани, с това да бъдем пример за останалата част от света може би не винаги съм бил особено умерен член на умерените тук политици, но винаги съм отстоявал е, добрите ценности, е, интересите на моите избиратели. Европа си заслужава битката. Европа, Европа на мира и благоденствието. И всички, които ще останете тук или ще дойдете тук след мен, не отслабвайте своите усилия. Благодаря. Господин Цофоли от името на социал-демократите за две минути. Avec micro, monsieur. Моля микрофона. Микрофона, моля. Monsieur Zoffoli, il n'y a pas de micro. Не е включен микрофона ви, господин Зофоли. Е toujours pas de micro. Си сенте, си. Надявам се, сега ме чувате. с предложението ние запълваме една голяма празнота. След 10 години обсъждане на общо приложимите разпоредби, най-сетне можем да кажем, че сме постигнали напредък по отношение на ТПС, които представляват 6% от е, емисиите въглероден диоксид на автомобилния транспорт. Данните за потреблението е, на е, гориво показват, че понякога действителността е далече от лабораторните изследвания, но те трябва да бъдат използвани и от трети субекти и от външни лица за независима оценка. Предложена е една методология за оценка на емисиите от тежкотоварни превозни средства по време на целия жизнен цикъл. Електрическите камиони, които се предлагат като цел – от 2025 е, година нататък е, са една е, цел за проектантите и производителите. Необходими са обществени и частни инвестиции в този отрасъл. И накрая обезвъглеродяването на а, транспорта ще а, доведе до намаляване на потреблението на петрол с 24%. С тези економии ще може да се създаде един фонд за преквалификация и пренасочване на работещите в отрасъла в по-екосъобразни работни места. Европа в движение ни предлага един нов модел на развитие на основ... основата на връзката между индустрията и околната среда. Благодаря. Следващия оратор е господин Демес Мекер. Утре на обяд ще бъде последното ни заседание в рамките на този мандат. Е, последното гласуване, в което имаме шанса да гласуваме конкретни мерки в борбата с климатичните промени. Емисиите на въглероден и в тежкотоварни автомобили е, е, съставляват 12% от всички емисии в сухопътния транспорт. Ако искаме да направим нещо за климата, трябва да направим сухопътния транспорт по-екологичен. Възможности има. Така че за първи път въвеждаме такава норма. Нуждаем се обаче от нови стимули така че ние подкрепяме на това споразумение, въпреки че бихме могли да бъдем и по-амбициозни. Тежкото, новите тежкотоварни автомобили, разбира се, са много важни за чистотата на въздуха. Знаем какво е отражението на чешко, те, лошия въздух върху човешкото здраве. Това, което се предлага, ще бъде, ще доведе до економии, ще бъде в полза дейността на предприятията. Трети страни, е, САЩ и Китай вече правят важни стъпки и ние не бива да изоставаме. Председателката господин Торвалц от името на Алда две минути. Ärade fru talman! Jag ville gärna börja med att tacka mina благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на своите другари, колеги, е, които работиха с мен е, през всичките тези години по време на преговорите. Господин Айкот, Кристоф Ефелне, особено. Е, той се оплаква, че му побеляла косата през тези години, но знам. Като гледам комисаря, като гледам себе си, мисля, че белите ни коси все пак са свидетелство за сериозни професионални постижения. Имаме един проблем. Имам е, проблема за разпокъсаността на производството, за нееднородността на, на, в случая на автомобилостроителите. Едни лесно ще се справят с тези стандарти, други не. И това ще усложни нещата. И другото затруднение е свързано с така наречените нулево емисионни е, автомобилите. Не говорим, че един електрически автомобил, ако се захранва с мръсна, образно казано електроенергия, не е беземисионен. Е, всичко те първа ще зависи от е, средствата, които сме готови да вложим за напред в една екологосъобразна енергетика – за альтернативни енергоносители при ниски е, емисионни равнища в сравнение с електроенергията, която е, консумираме по-настоящем. И голямото председателство, е, извинете, предизвикателство за напред е, бе формулирано от колегата докладчик в началото. Трябва да наблюдаваме изпълнението на приетото законодателство. Ние говорим за парламентарния контрол от страна следващия парламент той ще трябва да се постарае тази нормативна уредба да, да, да се приложи на практика и е, комисията също от своя страна ще трябва да превърне е, добрите думи в добри дела. Е, и, и ние ще, ще, ще бъдем а, на, на, на своя пост. Реплика. С удоволствие, да. Искам да благодаря най-съдечно колегата Торва, защото въглеродният диоксид, разбира се, е предизвикателство и винаги трябва да се отчитат и разходите за жизнения цикъл на тежки автомобили, особено при употребяваните автомобили. Смятате ли, че постоянното пътуване в градовете и интелигентното паркиране може да допринесе за намаляване на въглеродните емисии в значителна степен. Благодаря. Е много интересен въпрос. Аз е, мисля, че онова, което е най-вече необходимо в е, градските райони, са не толкова интелигентните автомобили, а по-скоро интелигентните шофьори. Не знам, господин Рубик, дали можем да произведем малко така по-интелигентни водачи на, е, моторни превозни средства. Но така или иначе, необходимо е цялото техническо обезпечаване, за да се е, постави под контрол е, проблема. И не бива да се боим. И, и ако бъдем храбри, ще постигнем много. Благодаря. От името на Обединена левица, господин Ек. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Парламента, комисията и съвета бяха нееднократно критикувани от мен за това, че вземат решение в интерес на кон- концерните, на животните, на природата. Но този път съм изключително доволен от резултата, постигната от Енви, господин Ейкхаут и ние като докладчици. Утре ще гласуваме за първо първия регламент за намаляване на въглеродните емисии от е, тежки МПС в е, историята на Европа. Въпреки сериозната съпротива на някои правителства, особено на германското, това решение и това предлож... този доклад излиза извън предложението на комисията. Това е важна стъпка за екологията, но не е достатъчна. Предстои още много работа. Днес държа последнията си реч е, в парламента. Следващия мандат вече няма да бъда тук. Затова ви моля в бъдещите си решения, както е записано в член 13 на Лисабонския договор, най-сетне да вземете предвид благото на милиардите животни, които се отглеждат и убиват заради нас правете повече политика с сърцето си, което не означава да изключите а, разума си. Време е да променим парадигмата. Основна цел не трябва да бъде економически растеж, а благоденствието и защитата защитата на тази планета и благото на всички живи същества. Благодаря ви а, на, с Богом и на добър час в бъдещите ви политически решения. Председателят, благодаря, драги колега Ека. И, има синя карта към вас, господин Петър Лизе. Благодаря, уважаеми колега Ека. Аз лично ви желая всичко най-добро за в бъдещето и все пак имам въпрос към вас. Откъде имате информация, че това, което се предлага сега, надхвърля значително първоначалното предложение на комисията. Според мен сме доста близо до а, предложението на комисията и това и отстояваше германското правителство. 15 и 30%. Много разумно и балансирано и не излиза извън рамките на първоначалното предложение на комисията. Отговор. Това, което исках да кажа е, че в, в някои отношения по поняка. В преговорите постигнахме цели, които наистина излизат извън предложението на комисията. Това бе преди всичко това преди всичко се дължи на чудесния ни колега Бас Ай, Айкот, който с зъби и ногти се бори за това да постигнем а, истински качествен и амбициозен доклад, за което още веднъж лично му изказвам благодарност. Председателят, благодаря много, а сега от името на зелените госпожа Карима Дели. Две минути, Калима. Cette semaine, Уважаеми колеги, тази седмица тук на гости ни бяха млади активисти, които ни казаха действайте, действайте, действайте сега. Направете така, че вие, които вземате политически е, решения, да, да, да създадат условията за един по-добър свят за едните поколения. За да отговорим на очакванията на планетата, да запазим човешкото здраве, да намалим замърсяването, трябва да поемем отговорност и да задължим транспортния отрасъл да направи своя принос, както всички останали. На, по европейските пътиш, пътища едва 5% са тежкотоварните, камионите, но на тях се пада близо 25, една четвърт от парниковите газове в пътния транспорт в Европа. И ако желаем и някой ден да спазим ангажиментите, които сме поели по паричкото споразумение, за да спасим климата и планетата, е крайно време да сложим край на тази диспропорция. С текста, който се внася, който ще гласуваме, правим първата стъпка за намаляване на въглеродните емисии на по- по-малко от с по-малко от 15% до 27% и повече от 30% към 2300 година тежкотоварните средства. За първ път Европа се ангажира да направи нещо по въпроса за тежкотоварните пътни превозни средства за подобряване качеството на атмосферния въздух. Това е победа. Какво сочи тази победа? Тя сочи това, че когато ние, избраните, се вслушаме в гласа, най-вече на младите, на тези младежи, които излизат на стачка всяка седмица в защита на климат. Когато пристъпим от думите към конкретните дела, нещата се задвижват и то в правилна посока. Можем да се гордеем и все пак да не забравяме. Пътят е дълъг и тежък. И за да запазим въздуха за своите деца, да им осигурим един здрав и щастлив живот, за да спла... спасим планетата, този текст трябва да бъде гласуван утре. Да гласуваме за този текст означава да гласуваме за климата. Благодаря от името на Европа на нациите и свободата. Господин Ланчини, две минути. Благодаря, господин председателю. Автомобилният транспорт има много голямо значение за економиката на ЕС и на държавите членки. Не бива да забравяме този аспект, когато работим по предложението, трябва да се вслушаме в позицията на работодателите и работниците в него, да, не, да няма анахронизъм в тези предложения. Новата технология ще трябва да бъде оценена е, от гледна точка на нейното въздействие. Всички възможни альтернативи, които се предлагат на пазара, трябва да бъдат разгледани не само електромобилите. Следва да се използват е, по-дълги периоди, за да могат е, операторите и производителите да се нагодят към новите изисквания пазарът на тежкотоварни превозни средства ще трябва да бъде приведен в съответствие в един по-дългосрочен план като се запази конкурентоспособността на Европа и на държавите членки. За, и, за производството на акумулатори се разчита на, на суровини, които идват от трети страни, като например Китай. И както виждаме в медиите, из Ползват се е, нови електромобили, които обаче се захранват е, с генератори, задвижвани е, с газьол и с бензин. Имаме пример с Германия, например, които до 2030 година са а, поели а, ангажимент за намаляване на а, емисиите. Трябва да държим сметка за сегашното а, положение, за да имаме а, комплексно решение, а, за да можем да опазим и човешкото здраве и економиката. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Соснierц за една минута. се и емисийних. Przestańcie. Не, не съществуват превозни средства с нулеви емисии. Престанете да разпространявате подобни лъжи. Няма такива превозни средства, няма да ги има и в бъдеще. Това е просто търговски трик. Така наречените те МПС с нулеви емисии просто замърсяват на други места, в производството, а не на улицата. Госпожа Дели може да каже какво, каквото иска, казва го и излиза така. Се върви дебата. Младежите могат да поискат от нас всичко, но ако не разполагаме с със съответните технологии, резултат няма да постигнем. Но глобално, в крайна сметка, резултатът може да бъде сам повишаване на емисиите. Благодаря много, казва председателя. Сега господин Петър Лизе за минута и половина. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Добре е, че утре за първи път ще вземем такова решение за стандартите. Всеки отрасъл трябва да даде своя принос за подобряване на климатит, защадене на, кли, на климата. Много е, е хубаво, че предложенията на зелените и социал-демократите не влязоха в крайна сметка в предложението. Благодаря на господин Айкот за това, че овладя амбициозността си и прояви прагматизъм. Благодаря на Кристофър Фелнер за неговия ангажимент не само по тази тема, но и по много други. И, но искам да използвам възможността да благодаря на господин еврокомисара Канете в, в, в процеса на неговото изслушване понесе много критика, но днес трябва да признаем всички, които го критикуваха, че заедно с него постигнахме много за защита на климата в Европа. Това е последният законодателен акт, който приемаме в парламента. За това сърдечна благодарност към господин Каньете. Трябва да продължим и за следващия мандат една важна тема ще бъде да укрепим ЖП транспорта. Чисти автомобили е добро решение, но трябва да пренасочим пътникопотока пътнико потока към железопътния транспорт. Така че това е тема, по която трябва да работим. Това е задача за следващия мандат. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Господин Лизе, има от господин Соснец въпрос. Синя карта. Ще приемете ли въпроса? Много нещо е направено, казвате, но какво толкова е сторено за климата? Стереотипи на хартия. Това, което е сторено, няма отражение върху климата. Отговор. Съзнателно не отговорих на глупостите, които изприказвахте, но сега като ме предизвиквате, ще ви кажа. Европа иска да постигне определени цели до 2030 година. И утре ще взема вземем послед... ще гласуваме последното решение. Така че сега залагаме е, законодателната рамка за преизпълнението на нашите климатични цели от 40% намаляване на емисиите. Мисля, че сме образец в това отношение така че да не прогоним и промишлеността от Европа. Когато и от двете страни те критикуват яростно, значи си постигнал среден път. Благодаря. Сега давам думата на господин Дали. Минута и половина. Е, благодаря, господин председател. Първо бих искала да поздравя докладчика Ейхаут за положените от него усилия. Знам, че работа не е била лека и толкова по-добре, че залагаме още една политика, още едно направление на действие за намаляване на парниковите емисии. Твърде дълго, вече крайно време е да се въведат стандарти за тежкотоварните автомобили, е, които въздействат в значителна степен е, върху околната среда за затоплянето на климата. Крайно време е наистина Европейския съюз да приеме задължителни пределни стойности на въглеродните емисии за тежкотоварните автомобили. Тежка беше задачата да се договорят такива задължителни стандарти, определено договореността с съвета е постижение. Позволете ми да благодаря и на господин Зофоли, нашия докладчик Сянка от Социалисти и Демократи, за ценния му принос за постигнатия компромис. Позицията на парламента е в достатъчна степен амбициозна. Амбициозност ни е нужна, за да изпълним поетите ангажименти от Париж. Аз съм убедена в бъдещето на чистите автомобили, в това число тежкотоварните. Това бъдеще ще бъде постигнато чрез новаторство, чрез нови технологии, а те на свой ред е, ще трябва да бъдат стимулирани от политически решения като нашето. Очаквам с интерес по-нататъчните ни усилия в тази област. Благодаря. Благодаря. Господин госпожа Рево Далон има думата за минута и половина. Най-сетне Европейския съюз въвежда задължителни стандарти за въглеродни емисии на тежкотоварните превозни средства. Като член на Комисията по транспорта аз отстоявах далеч по-амбициозни цели. Обаче държавите членки, това число Германия и други, под въздействието на автомобилното лоби, занижиха амбициозността. Съжалявам за това. Е, въглеродните емисии в пътния транспорт растат през последните години. За сметка на това обаче, е, преразглеждането на режима към 2022 година, надявам се, да бъде съществен момент за постигане на желаното. За по-чисти автомобили и за завишаване на амбицията. Независимо от това, че не постигнахме достатъчно на този етап, аз все пак съм удовлетворена от стъпката напред за преодоляване замърсяването на атмосферния въздух и за постигане на договореностите от Париж за предотвратяване на затоплянето на планетата в интерес на бъдещите поколения. Европа предприема конкретни действия срещу замърсяването и аз се гордея, че последното ми изказване в пленарната зала е именно на тази тема. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега спонтанни изказвания, две искания. Господин Фария, една минута и имате думата. Благодаря, господин председател. Изказвам благодарност на всички колеги, които работиха по закриването на, на това досие за намаляване на емисиите на въгле, въглероден диоксид по тежките автомобили. А, очаквам в следващия мандат да имаме още такива досиета, които да допринесат за постигане на парижките сели. Мадам Дали, за съжаление си тръгна, но аз искам да и кажа, че ние успяхме да постигнем важни политически цели. От ние от НП е, работим в съответствие с, с е, своята съвест. Не можем да се държим сякаш климатичните промени ги няма. Е, трябва да мислим за хората и за опазване на планетата. И аз мисля, че трябва да обърнем внимание на научните констатации и на реакцията на младите хора. Но мисля, че е добре да помислим и да работим за преодоляване на слабостите в областта на зелените технологии. Благодаря. Благодаря, господин Келик. Шон, заповядай. През целия мандат на парламента се занимавахме с измененията на климата и аз съм удовлетворен от напредъка, който постигнахме. Е, поздравления за комисаря е, Каньете за всичко, е, което направихме за изпълнение на парижките споразумения, както и на Бас Екхал, докладчика за представеното предложение и за неговата работа по доклада. Трябваше да се заемем с намаляването на емисиите. Аз пътувам с кола от родното си място до летището и после от Франкфурт до Страсбург пак с кола и виждам, че броят на тежкотоварните превозни средства непрекъснато се увеличава. Трябва да се намалят емисиите и да се повиши тяхната ефективност. Мисля, че можехме да бъдем по-амбициозни, но така или иначе началото е добро. Разумен е напредъка, стъпка по стъпка, но неотклонно. В името на нашата индустрия, в името на околната среда. Благодаря. Благодаря. Приключваме с спонтанните изказвания и сега давам думата на господин Ариас Каньете от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми евродепутати, За участие в този дебат. Аз също искам да започна от въпросите, които бяха поставени от господин Соснит. Поставихте въпроса какво е сторил този парламент за борбата с климатичните промени. Има отговор е доста неща. Какво е направил Европейския съюз? Аз пак отново ще, отново ще кажа доста неща. Преди 2020 година заложи сложихме амбицион, амбициозни цели, намалихме нашите а, а, да, емисии до 2017 година с 22% в сравнение с края на 90-те година. Повишихме енергийна ефективност и така нататък, но този парламент за 5 години създаде блестяща рамка. Аз съм от 38 години в политиката. Работил съм и на местно, и на регионално, и на национално ниво. Не си спомням такава активна законодателна дейност, където и да било. И аз искам да благодаря на председателите на комисиите, от госпожа Валиан, господин Лавия и всички а, докладчици, започвайки с моя приятел господин Айквуд, от които постигнаха прекрасни резултати, не само а, тук. Какво сме сторили? Създадохме се създадохме сериозно като обем и качество законодателство за намаляване на емисиите с 45% до 2030 година. И през 2030 година ще имаме сериозно намаляване на емисиите. Да, това е резултат. И най-важното е средното ниво на тези политически законодателни дейности. В през минало миналото да получих, получихме 80% подкрепа по едни от досиетата, 76% подкрепа за законодателство в областта на климата. Това говори за сериозна политическа подкрепа. Нещо, което не става, не е ежедневие в този парламент. Е, имахме различни въпроси, преговаряхме. За мен това беше един прекрасен опит. Участвах в 71 заседания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 350 часа от живота си прекарах в трудни преговори и беше чудесно време за мен и аз искам да благодаря на всички вас. Това е една чудесно свършена работа, която без участието на а, този парламент нямаше да се постигне. Вие продължавате да твърдите, че, че комисията не е достатъчно амбициозна. Така, да, така е в тези работи и може би не сме постигнали всичко, но сме изградили базата за бъдещите. След това ще имаме клаузи за преразглеждане на резултата и този парламент ще трябва да поеме своята отговорност. Работата ви не е приключила. Накрая се от 77% от потенциалните гласоподаватели, съгласно проучване от миналата седмица, при избора си на, на подкрепа, за подкрепа на европейски ем, евродепутат, поставят въпроса за политиката в областта на климата. Тоест, това е една от основните политически теми за обсъждане с за, е, избирателите. И аз ви моля да сторите две неща. Първо, обяснете какво сме направили през тези две години и им разкажете какви са намеренията ви за следващите пет години. Мисля, че така ще привлечете повече хора към урните и ние ще работим, ще подкрепим следващия парламент и се надявам, че през следващите пет години ще приключим този пакет, ще отбележим напредък и ще работим заедно, така че Европейския съюз да бъде първата световна економика, която да е неутрална. Благодаря председателят, благодаря много. Сега давам думата на докладчиците Бас и Као. Uh, Благодаря и понеже всички тук си разменяме благодарности, аз бих искала да отправя благодарност към комисаря, комисаря Канете за извършената от него работа. Не винаги сме били на едно и също мнение, разговаряли сме дълго, спорили сме, но винаги конструктивно. Винаги в духа на взаимното уважение. Така трябва да бъде и занапред. И сте напълно прав. Е, постигнахме много за климата, мобилността, енергетиката, но не сме си свършили до край работата, както и вие казахте, все още не сме близо до една климатично неутрална економика. Това е сериозното послание, което трябва да се отправи. Е, и, впрочем, това е една от причините, по които изборите, които предстоят, ще бъдат за изменението на климат. А ето и го и Петър Лизе, е, благодаря ви, че се върнахте в залата, за да мога да ви отговоря как ние като парламент подобрихме нещата, повишихме амбициозността. Първо, е, показателите за 2030 година сега са с правна сила, задължителни са, това е особено важно. Това е по наше изменение, не по първоначалното предложение. След това затворихме някои вратички, най-вече така наречените суперкредити. Заменихме ги с е, еталони за ниско и нулево емисионните автомобили и най-сетне е, е, подобрихме е, изпитанията в реални експлуатационни условия. След прословутия Дизелгейт. Тези три елемента са толкова важни. Наред с много технически подобрения, клаузата за преглед, но тези три неща категорично отправят сигнал към инвеститорите, към производителите, че това ги чака. Бъдещето е на ниско и нулево емисионните автомобили и да карат с досегашните си технологии не бива. Ето това мога да отговоря. Благодаря отново, очаквам вота и да видим какво ще можем да направим след това особено предвид среща на най-високо равнище в през септември в Нью Йорк на, на ООН. Надявам се Европейския съюз да излезе с по-висок ангажимент за принос. Виждам комисарят се моли за това, аз също. Приключваме разискванията. Утре ще гласуваме. L'ordine del giorno reca ora la relazione... по дневния ред следва доклада на господин Гжип насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. Давам думата за 4 минути на докладчика. Господин Гжип, заповядайте. Пани комисаж, колежанки и колеги, подсумуваме... Госпожи и господа, след цяла година работа по предложението за директива за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства, мога да кажа, че близо 60% или по-добре е да се каже, две трети от емисиите са от автомобилния транспорт. Необходими са енергийно ефективни, чисти автобуси, камиони и съоръжения – в обществения сектор. Ето защо тук намираме и ключа към по-доброто обслужване, а то ще дойде с подходящи стимули. Целите ни са амбициозни. И същевременно искаме те да бъдат изпълними. Изпълними за всички, е, които ще изпълняват договори за обществени поръчки, възложени от е, е, държавни или местни органи, за покупка и доставка на чисти енергийно ефективни превозни средства. Това създава добри възможности за държавите членки. Колкото повече са чистите технологии, толкова по-лесно ще бъдат постигнати целите. Разбира се, няма да може новите технологии да обхванат 100% от обществените поръчки. Свръхчистите са само тези, които се зареждат с електричество. Вероятно, хибридните превозни средства са един сполучлив преход, по време на който е, ще е, има преквалификация и преструктуриране. Необходимо е да осигурим гъвкавост и да съобразим определението за чисти превозни средства с е, определението, което е дадено в директивата за альтернативните горива. В директивата е, става дума както за тежкотоварни, така и за лекотоварни превозни средства. Автобусите в обществения транспорт ще бъдат засегнати. Повечето обществени поръчки се отнасят именно до доставката на автобуси. Те ще бъдат включени в приложното поле на директивата. Производителите на автобуси разполагат с най-добрите технологии и в Европейския съюз – Можем да посочим някои водещи компании, които са конкурентно способни в световен мащаб. Като пример мога да дам Solaris, производител от Западна Полша. Те произвеждат чисти енергийно ефективни автобуси – с биометан, с втечнен газ, с електричество могат да бъдат задвижвани превозните средства, което ще ни помогне да стигнем до е, намаляване на емисиите и по-добре, по-добро качество на въздуха. Биогазът е друго бъдещо е, гориво, което може да се използва по-широко. Проведохме преговорите в контекста на кръговата економика. Новите технологии се усъвършенстват непрекъснато, но те са предизвикателство както за разработчиците, така и за опазването на околната среда. В някои случаи въздействието им е отрицателно. Ето защо трябва да ускорим процеса на усъвършенстване на производството на батерии и акумулатори, които да могат да бъдат използвани многократно или да бъдат рециклирани. Използваните суровини и материали следва също да бъдат усъвършенствани. Тук трябва да обърнем внимание на редките метали – с по-чисти батерии и акумулатори индустрията ще бъде конкурентно способна и по отношение на технологиите, по отношение на цените. Работните места трябва да бъдат запазени, те трябва да останат в Европа, а обществените средства трябва да бъдат изразходвани разумно и целесообразно за развитие на европейската економика. Благодаря, благодаря на всички докладчици в Сянка. Имахме различия в становищата, но постигнахме добър компромис. Благодаря и на Европейската комисия, която изигра ключова роля на определени етапи. Благодаря и на румънското председателство. Дълбоко удовлетворен съм е, от постигнатото по време на нашия мандат. Благодаря, скъпи колега. Сега давам думата на комисията госпожа Виолета Булц. Госпожо комисар, заповядайте. Honorable members, благодаря, господин еврокомисар. Комисията се радва на възможността днес да обсъдим доклад на господин Гржип и му благодарим за чудесно свършената работа. Не само по това досие, но и по в рамките на целия процес. Сам казахте, сътрудничеството не беше лесно, но бяхме открити и в крайна сметка постигнахме резултат решимостта и на тримата участници в законодателния процес доведе до успешното приключване на това досие. Чисти, енергоефективни пътни превозни средства. Това е изключително важно в цялостното, цялостната декарбонизация на европейския транспорт, особено в автобусния сектор, където 70% от пазара са от обществени поръчки. Увеличавайки използването на чисти превозни средства, директивата ще ни даде възможност да направим важна стъпка в посока към мобилност с нулеви емисии. Постигнатия и съгласувания текст на 11 февруари примирява много качествено всички позиции, гарантира добро ниво на амбициозност, като остава достатъчна гъвкавост по отношение на приложенията. Така че целите на директивата могат да бъдат постигнати без сериозно натоварване на обществените органи от към администрация. Ние въвеждаме определение за чисти МПС и въвежда изискваме национални стандарти, както и конкретни цели за автобуси с нулеви емисии. Вярвам, че споразумението постигнато в е, тристранните преговори залага, админи... Е, залага добри, добра основа и амбициозни и все пак гъвкави национални цели. Очаква се държавите членки да споделят усилията, което даде възможност за прилагане без допълнително натоварване на отделните обществени органи. При споделяне на разходите много от нашите градове Амстердам, Берлин, Париж, Барселона, Хамбург, Милано, Мюнхен, Варшава и това не са всички, вече предприе са поели доброволни ангажименти да надхвърлят изискванията на директивата и ние ще помогнем на тях и вярвам, че и други градове ще последват техния примет преразглеждането ще разшири обхвата на директивата за в областта на обществените поръчки, като разшири и практиките чрез наемане на превозни средства. Така ще бъдем в крак с съвременните практики в областта на обществените поръчки и ще ни дадат възможност да постигнем желания пазарен ефект. Заедно тези цели ще ни дадат възможност да отправим ясни дългосрочни е, пазарни сигнали сигнали ще дадат възможност на обществените органи, производителите, инвеститорите да дадат а, своя принос към нулевите емисии до средата на века. Приемането на тази директива е важна стъпка към декарбонизацията на нашия транспорт и към нашата ясно заявена цел за нулеви емисии през 2050 година. Председателят благодаря, драга госпожо еврокомисар, сега от името на комисията Тран, господин Дели. Когото не виждам в залата, така че Продължаваме към политическите групи от името на НП господин Пипер. Заповядайте, господин Пипер. Благодаря, господин председател, госпожо еврокомисар. Екологията и нейното опазване ем, в Европа се прави най-добре с европейски ограничения на емисиите, с конкретни задачи по държавите, с конкретни проекто законодателство ние работим също трансгранично по вредица области, включително енергийния знак и така нататък. Ако искаме да имаме, когато гарантираме това, както и енергийната сигурност, ще имаме истинска европейска политика. Но нека не се намесваме прекалено надълбоко не в, в никакъв случай не в общините и регионите. С тази задача ние всъщност залагаме на гнили основи. Европейски, европейска задача за обществени поръчки в обществените поръчки на общините. Това оскъпява и осложнява излишно нещата. Нека общините решат как хората да стигнат до съответните транспортни възли. Не е на Брюксел работа това. От в държавите отново ще бъдат подразнени, че не задаваме просто рамката. Една голяма част от а, ЕНП поради тези причини няма да подкрепи директивата. Благодаря. Сега от името на социалисти и демократи господин Данс за две минути. Имате думата. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Правя благодарност към нашия докладчик, към комисията, към екипа на съвета за отличната работа. Господин Гжип, вие сте един много добросъвестен докладчик, напълно искрено го казвам. Вие проведохте преговорите между политическите групи много добре. Аз ви поздравявам за този успех. Материята е характерен пример за онова, за което сме избрани тук за действията, които следва да предприемаме за очистването на автомобилния транспорт. Е, е, най, най, с най-сериозен относителен дял, не само за въглеродните емисии, а и за лошото качество на атмосферния въздух с е, крайно отрицателно въздействие върху човешкото здраве в нашите градове. 13% 14% е, значи, е, някъде от брутния вътрешен продукт е, на, на Съюза се възлиза тази економическа дейност. 70% от ново регистрираните автомобили имат отношение към въпроса и, и, и това, което решаваме тук е определено от значение. Към 2030 година по директивата 65% от автобусите ще трябва да бъдат чисти. И сега, разбира се, местните власти, общините трябва да получат необходимото ресурсно обезпечаване за това. Но обръщайки се към колегите от НП, искам да кажа, че тази амбициозност е нужна. Не можем просто да се надяваме, че нещата някак си ще еволюират от само себе си. Тези решения трябва да бъдат взети днес. Свидетели сме на протести навсякъде из Европейския съюз. Протестират младите, протестират отговорните граждани. Трябва да действаме сега и аз се гордея с предприетото от нас действие. Но Трябва да кажа, че винаги парламентът и общините е, е, е, проявяват висока амбициозност, държавите, правителствата ни дърпат назад. Това, за съжаление, е опитът ми от последните години. Не знам докъде ще стигнем така, но за сега мога да благодаря на, на всички ви. За последен път се изказвам в пленарната зала. Възхитен съм от всички ви, дошли тук да изпълните дълга си. Надявам се да работим все така заедно. Благодаря ви, колега, на добър час. От името на консерватори и реформисти е каре. Господин Демес Макер има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Вече водихме тук разговор за първите въглеродни стандарти за тежкотоварните автомобили. Сега говорим за чистите е, енергоефективни пътни е, превозни средства е, с оглед на сърчаването на тяхното производство. На последния вод утре в парламента ще имаме две възможности. Да, да приемем мерки с чисто практическо значение – за преодоляване на климатичното изменение и, и за постигането на по-чист атмосферен въздух. Обществените поръчки са важен лост за всичко това. Правителствата трябва да дадат пример. Е, е, моето правителство, е, правителството на, на Фландрия, определено е привързано към такава политика. И, и отново стигам до въпроса не само за изменението на климата, а и за качеството на въздуха в, е, в нашите градове. Е, партията, от която съм, НДА, държи на технологично неутрални решения. Не само електрически акумулаторни автомобили, но и хибриди, с течен газ, е, с водородна технология. Всички тези технически решения следва да бъдат впрегнати в служба на задачата за постигането на нискоемисионна мобилност. Благодаря. Уважаеми колега, колегата Билбао Барандика има думата. Алде. Много благодаря, господин председател. Добър ден. Преди всичко искам да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка – предложението ще допринесе за постигане на общата ни цел, а именно намаляване на 20, с 20% на емисиите от автомобилния транспорт. Тук имаме и реализъм, и яснота. И двата елемента са ни необходими. Дизеловото гориво знаем добре, че има своите странични е, ефекти – затова се ориентираме към нови, чисти и високоефективни превозни средства. Екологичната криза вече доведе до намаляване на приходите и съкръщаване на работни места. Трябва ни бъдеща политика, която е ясна, подредена и реалистична. Необходими са ясни цели за намаляване на емисиите. Предсказуемостта и реализмът ще помогнат на гражданите, домакинствата, производителите и операторите да се съобразят с новите изисквания и да бъдат подготвени. Така ще се стимулира индустриална политика, която ще ускори прехода към нулево емисионни превозни средства. Всеки вид транспорт ще трябва да даде своя принос за опазване на околната среда, развитие на економиката и благоприятни последици за обществото. През 2007 е, година е, средната възраст е, на превозните средства беше 8 години. 10 години по-късно вече имаме средно 13 години. За да можем да преминем от 100% до 0% емисии, ще трябва да работим усилено. Иначе всичко ще бъде катастрофа за околната среда и за обществото. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Конечна за минута и 30 секунди от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин еврокомисар, може би, както знаете, аз не бях особено доволен от резултат на междуинституционалните преговори. Какъв е всъщност този резултат за зелена мобилност? поставяме много сериозни изисквания към производителите за намаляване на емисиите и до там текстът на директивата за зелена е, е, екологична енергия предполага създаване на съответен пазар. Публичният сектор реагира твърде късно и а, задълж... а задълженията са много сериозни. Производителите ще трябва да плащат милиони евро за разработване на нови автомобили. Но ако обществеността не е готова, кой ще купува тези превозни средства? Така че държавите членки си измиха ръцете и прехвърлиха цялата отговорност върху производителите. Това няма да доведе доведе до обективно намаляване на емисиите. Също биогоривата и палмовото масло не са достатъчно добре е, уредени. Преходните периоди също не са удовлетворителни. Е, парламента приема документ, който е бледо подобие на това, което ние очаквахме. Не могат да подобря, подкрепя този документ. Сега по ще дам думата на, пос, на последния оратор. Колкото и да не са много а, присъстващите в залата, искам а, да благодаря най-сърдечно за работата с вас, а, с. А, цялата си съвест, с цялото си желание участвах в работата на парламента, за да можем да работим за разширяване на плурализма в ръководство ни. Успех на всички, които се кандидатират отново. Надявам се, че ще продължим да работим съвместно за обща Европа, с която се гордеем. Много ви благодаря. Сега от името на Зелените давам думата на господин Марчелези. Заповядай, скъпи Флоран. Благодаря, господин председател. Крета Тюнберг е, е тук, в Европейския парламент, вчера и каза, парламентът е, гори. Е, домът ни гори. Е, е, е положението е кризисно. Е, транспортът допринася в значителна степен за това. Е, трябва да направим така, че всяка държава членка да вземе мерки за очистването на пътно-транспортния отрасъл, поне на 20%. Няма никакво съмнение в неотложността на тази задача. Но както ни каза Грета Тюнберг вчера, нещо се отнася до е, климатичното изменение, не става въпрос да, да, да вършим най-доброто да дадем от себе си, а да, да направим онова, което е възможно. Всичко, което можем. Е, е, и нека последваме пример на някои общини, като например на Валенсия или Мадрид, е, в които с просто око се вижда преход към устойчива мобилност. Да ви дам пример. В Мадрид автобусния парк ще бъде на 100% екологосъобразен още от до година. Подобрява се качеството на въздуха, въздуха, който дишат всички граждани на Мадрид. Ето това е, това е пример, образец за, за целия Европейски съюз, който сочи, че може да се реши проблема. Господин Велкен от Социалисти и демократи за една минута. Уважаема госпожо председател, благодаря. Обществения транспорт в Европа трябва да стане по-чист автобусите и, железоп... и влаковете са основни замърсители на въздуха. Радвам се, че с този, с този пакет допринасяме обществения сектор да даде своя принос. Това са 75% от пазара. 2018% 9% от закупените автобуси бяха вече с електрически. В Германия се предприемат сериозни стъпки. Берлин, моя град, роден град Ос на Брюк работят тази посока. Това е верния път и е важно е автобусите с биогаз също да се използват и особено за транспортни фирми, които покриват големи територии. Мисля, мисля, че така правим много важна стъпка в напълно вярна посока. Благодаря. Сега госпожа Кристал Скалдемезе. Много благодаря, госпожо председател. С много проблеми се сблъскваме в областта на климата. Вчера имахме среща с Грета Тунберг, тя каза същото. Огромен е проблема с качеството на въздуха то е много лошо в голям брой европейски градове. Имаме предложение за по-чисти превозни средства. Това е част от решението. Вярно е, можехме да бъдем по-амбициозни с целите си, но поне правим нещо и го правим сега. Определяме задължителни цели за общините и а, е, те ще трябва да се съобразяват с тези изисквания при възлагането на обществени поръчки. Замърсяването на въздуха не е единственото в измененията на климата, но и това решение може да допринесе за борба с тези изменения. Мисля, че вървим в правилна посока. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Болц от името на комисията. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за проведените разисквания. Аз съм наистина удовлетворена. С удоволствие отбелязвам наличието на все така категорична подкрепа от ваша страна за предложението. Благодаря още веднъж на докладчика и на всички докладчици в Сянка за много конструктивно протеклите преговори, благодарение на които приключихме процеса на време, така че парламентът преди разпускането си да приеме текст. Наред с другите елементи на пакетите за мобилност първи, втори и трети, изменената и допълнена директива ще играе важна роля за постигането на значително намаление на емисиите в транспорта – които са необходими, за да изпълним поетите задължения на, на конференцията, 21-та конференция по Парижкото споразумение и оттам нататък. Се надявам, че Европейският парламент ще се постара и за напред да гарантира значителен принос към тази цел. Но преди да продължа, позволете ми да коментирам накратко казаното от вас. Първо, за амбициозността. Да, прави сте е, този пакет, е, това предложение е амбициозно. Но точно такова трябва да бъде. Но в същото време то и е реалистично. И съответства на пазарните прогнози. Важно е да е, припомним, че големите мрежи, общности на, на, на местни администрации, съветът на европейските области и общини, например, наскоро писаха до Европейския парламент и до румънското председателство е, ротационното на съвета, изразявайки подкрепата си. Да, местните общности са готови да се ангажират. Да, да, да, да инвестират средства. Разбира се, сега себестойността на чистите автомобили е висока. Това е вярно но ако себестоеността се изчисли върху целия е, срок на полезно действие е, на, на закупените моторни е, пътни превозни средства, може да, да, се, да се реши въпроса постепенно с нарастването на търсенето, себестоеността ще пада. Когато е необходима финансова подкрепа, ние разбира се сме готови да се възползваме от свързана Европа, от фонда за инвестиции европейския, от е, фонда за соци... социалния фонд на Европейския съюз. Нека ви припомня, има финансов инструмент за електрически автобуси, от който се ползват вече немалко европейски градове. Е, така че, е, като ясно заложените цели по линия на обществените поръчки за доставка на чисти автомобили е, имат своето място. А, позволете ми да ви дам е, и някои допълнителни сведения за отрасъла. Миналия месец, юни 2018 година, група водещи представители на отрасъла на автомобилостроителите излязоха с е, отворено писмо до съвета, настоявайки за по-амбициозни цели в сравнение с предложените от комисията, потвърждавайки готовността си да работят за тяхното постигане. Така че, е, е, окружителни са признаците и от към предлагането, и от към търсенето на такива автомобили. И не на последно място, да, да потвърдя казаното и от вас, много градски общности вече преизпълнили е, е, задачат. Ангажирали се през едните 5 до 10 години да е, постигнат напълно беземисионен автомобилен парк. И сега целта е да бъдат въвлечени всички останали да последват този пример, давайки си сметка. Разбира се, че много от средните и малките градски общности не разполагат нито с експертния потенциал, нито с средствата на един Париж или Амстердам. Но, но, но, но ние можем да, да, да им помогнем, можем да и съдействаме да договорят по-добри цени, например. По която причина аз с нетърпение очаквам приемането на доклада на господин Гшип в пленарната зала утре, поредно доказателство за това, че ако осъзнаем необходимостта и обединим усилията си можем да е, допринесем за благото на своите съграждани. Да, благодаря ви, госпожо комисар, напълно съм съгласна с вас. Благодаря ви за положителните думи. Сега ще закрия разискванията. Прочем, последен нашия докладчи, господин Гжиб. Благодаря, госпожо председател. Всички добре знаем, че електричеството като енергоисточник е много ефективно в превозните средства. КПД-то е много по-високо. На второ място, като подкрепяме развитието а, на този сектор, а именно чисти и високоефективни пътни средства, ние водим до промени в автомобилостроенето като цяло водим до е, промяна е, в е, общините, в големите градове, намаляваме емисиите и така подобряваме качеството на въздуха. Затова чистите пътни превозни средства отговарят на желанията на гражданите. Имам един съвсем ясен пример. Един полски професор разказва, че обича а, да тича след работно време и изведнъж той осъзна, че бягането за здраве в парка всъщност изобщо не е за здраве, защото в замърсения въздух се разболяват белите дробове и се стига до преждевременна смърт. Все повече са общините, в които се вземат решения за ограничаване на достъпа до центъра на града. Освен това, все повече се залага на електромобили. Господин Пипер говори по този въпрос. Тази директива ще улесни контактите с регионите, с общините. Ние проведохме консултации с тях и се оказа, че местните власти разбират много добре проблема и, са, и искат да положат усилия за намаляване на въглеродните емисии чрез биометан, чрез електромобили – освен това, има възможности за допълнително оборудване на вече пътуващите по нашите улици превозни средства. Освен това, е, трябва да привлечем всички заинтересовани страни, включително и производителите на автомобили, трябва да говорим с всички заинтересовани страни и да разберем техните очаквания. Интересен е компромисът между, двете, между трите институции. Съветът, комисията и парламентът имат своите становища. И аз в този контекст искам да благодаря на всички колеги, които работиха по това досие. Важно е да създадем стимули за всички онези, които ще са заети в приложението на тази директива. Искам да благодаря за доброто сътрудничество през този мандат. И то не само по това досие. Мисля, че добре работихме по всички досиета. Работим за добра цел. Работим за гражданите на нашия съюз. Благодаря това приключваме дебата. Утре ще гласуваме. Уважаеми колеги, искам да благодаря на комисар Пулч за нейната работа. Приятна вечер. А сега приветствам госпожа комисар Юрова. Сега ще говорим по доклада на господин Тадеош Цвивка. И така преминаваме към използването на цифрови инструменти в областта на дружественото право. Имате за 4 минути думата. Шановна пани Преводничонца, Бардо dziękuję за отделение ми głosu. Уважаема госпожо председател, благодаря ви, че ми давате думата. Госпожо комисар, дами и господа депутати. Намираме се в края на мандата. Остават ни само няколко документа, но в крайна сметка те са много важни документи. Например, този, който е свързан с европейския пазар, защото европейските инвеститори, европейските предприемачи очакват един такъв документ. В самото начало искам да благодаря на първо място, благодаря на комисар Юрова, както и на целия екип, които работиха по това отлично предложение за директива. То ни даде възможност по един отличен начин да работим заедно и да се работи заедно между парламента и съвета. Мисля, че изключително добре протече, протекоха и тристранните срещи. Искам също да благодаря и на съдокладчиците или докладчиците в Сянка, които работиха много активно. За какво става дума тук? Става дума за дружественото право и за един изключително важен елемент за функционирането на вътрешния пазар. В случая говорим за нещо, което всъщност е същевината, същността на съвремието, т.е. цифровизацията. Тази директива създава нови възможности за регистриране на дружества благодарение на цифровите технологии, благодарение на интернет. Трябва да кажа, че е много интересно, че точно в края на този мандат говорим за въпроси, които са свързани с това, с цифровизацията. Да, края е на мандата и не мисля, че е, само в самия край говорим за цифровизация. Говорихме и преди това. Това беше дълъг процес, но пък обществото отдавна и чака да се стигне до нещо. Особено предприемачите очакваха с голямо натърпение този документ. Нашата цел беше да спомогнем и да облегчим живота на предприемачите и администрацията. Имаше една законодателна празнина, която беше създадена и тя се дължеше на това, че нямаше координация на отделните системи, които евентуално функционираха в отделните държави членки а сега всъщност създаваме нещо ново. Избягваме всички тези забавяния, които съществуваха и създаваме по-голяма правна сигурност, особено що се отнася до регистрирането на друго дружество в друга държава членка. Всичко това водеше до загуби на пазара. Пазара губеше от това, че нямаше такава координация. Или не се създаваха дружества, или пък дружества решаваха да се откажат от определени договори, защото регистрацията им щеше да бъде много сложна. Документът пред нас всъщност дава възможност да се преодолеят всички тези недостизи – От 5 до 10 работни дни а, сега ще отнеме на регистрация. Разбира се, ако всички условия са изпълнени в съответната държава, в която регистрирате своето дружество. Трябва да подадете, разбира се, всички необходими документи и трябва да отговорите на необходимите условия, които са предвидени в текста на директивата и които в крайна сметка целят да се избегнат измами и поне дават възможност, ако има такива измами, те да бъдат лесно откриваеми. Днес също така говорим за различни дружества, които евентуално биха били засегнати от едно такова развитие. В Европейския съюз има около 24 милиона дружества. 80% от тях са капиталови дружества – Голямата част от тях обаче са малки и средни предприятия. То помени да... затова трябваше да положим големи усилия да осигурим възможността тези, усилия, тези дружества да работят добре и да улесним работата им. Тези дружества, които се засягат от директивата, ще получат правна сигурност. Обръщам се и към госпожа Ирова. Искам да кажа, че се надявам от тук нататък до края на преходния период разпоредбите на тази директива вече да се прилагат към всички видове дружества. Искам също да подчертая още нещо. Нужно е сътрудничество между отделните държави членки говорим за изпълнение на различните аспекти на тази директива, за което е нужно такова сътрудничество. Например, започването на работа на директорски екип на едно такова дружество или определяне дали съответно лице може да е част от управителния съвет. Това са много сложни въпроси и затова искахме да се удължи преходния период, за да могат да бъдат разрешени тези сложни въпроси. Тази директива създава определени усложнения, ще кажат някои, но аз лично се надявам, в крайна сметка, всичко това да е изключително от полза за държавите членки. Държавите членки трябва много бързо да реагират и аз силно се надявам нашите предприемачи много бързо да осъзнаят каква възможност им дава и затова много се надявам да се приеме този текст. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на комисар Юрова от името на Европейската комисия. Утре ще направим още една стъпка напред за цифровия пазар. И както каза господин Цвиевка, ние го правим в последния му възможен момент. Да се създават компании, да се управляват по-лесно и по-ефтино с налични възможности всички държави членки – за да могат те да използват цифровите технологии и в национален мащаб и през граница. Така ще е по-лесно да се учреди нова компания или нейн клон. И всичко това ще е в съответствие с стандартите за сигурност. За това искам да благодаря на господин Тадеош Цвивка и за бързата работа и отличното сътрудничество. Комисията е удовлетворена от резултата особено по отношение договореностите по директивата за цифровия инструментариум. Процедурите и изискванията, които позволяват единни процедури за учредяване на компании и обмен на документи. Също така и мерки против измамите. Директивата отчита и изключителните случаи, в които се изисква физическо присъствие. Договорихме се за правилата по отношение на обмена на информацията и директори, които няма да бъдат допуснати до длъжности и за предотвратяване на измами. В заключение, информацията от фирмените регистри ще бъде достъп, достъпна, което ще допренесе за изграждане на доверие. Напълно подкрепяме а, компромисните предложение и очакваме гласуването утре. Благодаря ви. От името на ЕНП, господин Радев, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Бих искал да поздравя моя колега Тадеуш за постигнатото споразумение и за окончателния текст на тази директива искам да подчертая че тази директива ще е от изключителна полза най вече за малките и средни предприятия. липсата на правила за онлайн регистрация на дружества или разминаването на тези правила в държавите членки пораждаше ненужни разходи и тежести за предприемачите желаещи да създадат ново предприятие или да разширят дейността си чрез регистриране на дъщерни дружества или клонове в друга държава с новите правила това вече ще бъде по лесно и те ще могат да регистрират дружества с ограничена отговорност да създават нови клонове и да подават документи в търговския регистър изцяло онлайн. процедурите в държавите въвели онлайн регистрация каквато е и моята страна българия обикновено са по евтини и водят до по бързо обработване на документите от тези при които заявленията се подават лично и на хартиен носител с новата директива регистрацията на дружествата ще става онлайн което ще намали значително разходите. за това допринася и принципът на еднократност според който на дадено дружество се налага да представя една и съща информация на публичните органи само веднъж. използването на цифрови решения в дружественото право следва да предвижда високи стандарти за защита от измами и злоупотреби. в тази връзка осъществяването на контрол на самоличността и правоспособността на лицата които учредяват дружества както и възможността да се изисква физическо явяване пред компетентен орган са изключително важни. от голяма полза за гражданите ще бъде и представянето безплатно от търговските регистри на повече информация за дружествата на всички заинтересовани страни. благодаря ви за вниманието. благодаря. Следващия оратор е госпожа Регна. Уважаема госпожо комисар, е, господин докладчик. Истина е, че предприятията ще могат да се регистрират онлайн и цялата бюрокрация ще може да се извършва онлайн. Е, още от началото подкрепата на моята политическа група не беше сигурна. За нас, социал-демократите, е много важно да се борим против измамите, след като едно предприятие може само с едно кликване да създаде клонове в друга страна. Ние не искаме да поощрим една Европа на Делуер – ето защо благодаря изключително на господин Тадеош, благодаря и на госпожа комисаря, благодаря на преговорите, благодаря и на Йете Гутеланд, от чието име аз говоря днес. Защото резултатът е предвижда контрол на правоспособността на хората, които искат да създадат предприятие в друга държава членка. Това за нас е много важно, защото онлайн регистрацията не бива да поощрява създаването на фирми фантоми. Повече информация, повече прозрачност са изискванията към бъдещите предприятия. Важно е и новият елемент, а именно факта да се въведат нови правила, да се изключват директори, които са загубили правото си на глас и са дисквалифицирани. Европа не бива да стане онлайн магазин за създаване на фирми. Държавите членки трябва много да внимават да няма злоупотреби на дружественото право. В такъв смисъл благодаря за този спринт по тази, по тази тема. Резултатът е чудесен. Благодаря. А сега господин Покет от ЕКАРЕ. Минута и половина. Благодаря. В Фландрия МСП са гръбнака на економиката. Те дават работни места за мнозина. Всичко трябва да бъде улеснено посредством цифровизация. Парламентът трябва обаче да даде възможност за лоялна конкуренция и възможност да се започне работа във всяка една държава. Регистрацията трябва да бъде упростена и цифровизацията е стъпка напред в тази посока. Създаването на дружества онлайн, някои казват, има възможност да създаде условия за измами – Има други начини за гарантиране. Може да има електронна идентификация или по-нататъчни проверки. Създаването на дружества трябва да бъде упростено. Не просто по-ефтино и да не бъде от полза за економиката, в която се създава съответното дружество. Благодаря. Благодаря ви. Преди да дам думата на господин Цвивка, за да закрия дебата, може би да дам няколко, някаква възможност на комисаря да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за изказванията и в същото време ви призоваваме да гласувате за компромисния текст. Този законодателен акт всъщност е покана към дружествата да влязат в 21 век. За мен това е стъпка в правилната посока. Ние правим нещо много полезно. Можем сега да се съсредоточим върху изпълнението на наличните процедури и привеждането им в практическо изпълнение. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчика за заключителни думи и ви поздравявам. Бардо dziękuję пани е, przewodnicząca, dziękuję. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисаря. Благодаря и на всички колеги за това, което е, те казаха по тази тема. За нас като законодатели като Европейски парламент, за нас е естествено да сме честни пред а, предприятията и очакваме същото от тях. Затова предлагаме правила, които да улесняват техния живот. Средата в днешно време, в която работят предприятията, е повече цифрова – Естествено има хора, които извършват злоупотреби, но се надявам в цифровата среда те да не се увеличат като брой. Отново благодаря на всички колеги, които ми помогнаха. Аз апелирам в същото време и на съвета държавите членки да бъдат бързи при приложението на директивата. Предприемачите в Европа чакат тези модерни нови разпоредби. Благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги, с, колега, с това приключваме дебата. Утре ще гласуваме по него. На следващо място имаме доклада на Евелин Регнер през гранични преобразования, сливания и разделяния. Докладчицата има думата най-напред. 4 минути. Sehr комисар. Благодаря, госпожо комисар. Уважаеми колеги, това, което сме създали тук е кръгълен камък. Директивата е много сложна. Тя е толкова сложна, колкото директивата за защитата на личните данни. Двете институции прекараха над 100 часа в преговори – за това искам да благодаря на всички участници. Искам да благодаря на комисията, на ком... госпожа комисаря, на докладчиците в Сянка и на съвета. Имаме фонд, който ще регулира мобилността на предприятията и ще въведе единна процедура. Ще се регулират преобразованията, сливанията и разделянията на предприятията. Всички предприятия имат право на това. Да, аз съм синдикалистка и зная колко е важно предприятията да се движат през граници. Предприятията имат право на мобилност, но това право никога не е било сложено в рамка и не е било регулирано. Затова <clears throat> решенията на Европейския съд по тези въпроси са се случвали извън една определена рамка. А сега ще имаме един баланс между правата на предприятията и защитата на служителите и работниците. Успяхме да намерим най-добрия, най-малък знаменател, а именно по-добра защита на работниците и служителите, когато едно предприятие се премести в друга държава членка и освен това една задължителна клауза против злоупотреби, с която се обесърчава създаването на фирми фантоми. Работниците трябва да бъдат защитени, когато става дума за техните работни места. В бъдеще се казва съвсем ясно в директивата, че при всички фази на процеса трябва да има консултации с работниците и служителите. Няма да има повече новини за преместване на предприятието, на дадено предприятие и редица уволнения – преди това да се случи, работниците ще могат да реагират, да задават въпроси и да правят коментари. Освен това, ясно е, че работническите съвети на национално равнище са равнопоставени на европейските работнически съвети. Те ще бъдат въвлечени в консултациите и ще имат укрепени права. Защитата на работниците и служителите е подобрена в предложението на комисията и то във всички трансгранични операции. Това означава съвместно вземане на решение. На второ място искам да, про, по, да подчертая важността на скандалите с данъчното облагане, скандалите и злоупотребите с фирмите фантоми и при командироването на работници. Фирми се опитват да се подслонят в най-благоприятната юрисдикция, където могат да избегнат плащането на данъци. Ето защо съм благодарна, че въведохме една задължителна клауза за борба против измамите. Винаги, когато има съмнение за злоупотреба, трябва да се подаде сигнал за проверка за съответствие със съответното европейско законодателство. Ако се окаже, че има злоупотреба, то тогава предприятието няма да получи лиценз за презгранично преобразование. Тази клауза въжи за презгранични правообразования, сливания и, разди... и разделяния, както и за преструктуриране на предприятия. Ако злоупотребите се открият след преструктурирането, санкции могат да бъдат наложени ретроактивно. Благодарение на тази директива не би трябвало повече да се създават, да могат да се създават фирми фантоми. Виждате, пакетът е много сложен. Затова благодаря на всички колеги, на всички докладчици в сянка, защото резултатът е много добър. Благодаря. От името на комисията думата има сега госпожа Юрова. Уважаеми депутати, ще започна развълнувано. Това е последното пленарно заседание за мен по време на този мандат. Много пъти бях тук тези пет години. Работихме по много различни теми, както колегата Регнер и господин Баскал де Грандес и много други казват. Много е важно това за постигането на синергия, експертни познания, здрав разум, синергия на това да разберем какво е необходимо да се направи. И това е един отличен пример. Този пакет за дружественото право е сложен и от това, което чух от мнозина, мнозина не вярваха, че ще успеем да прокараме всичко. В този момент се намирам намираме по един, на един труден път, но той води към успех. Единия пазар води до много възможности за растеж, но често дружествата не могат да се възползват на практика от всичко това. Евро... Предложението на Европейската комисия отговори на призиви на Европейския парламент, бизнес организации, синдикати за залагане на правила в тази сфера. Разбира се, благодаря на докладчика госпожа Регнер, както и на съответните председателства на съвета за конструктивния подход и добрата работа по това сложно предложение. Много се радвам, че Европейския парламент и съвета намериха прагматичен компромис, който може значително да подобри положението и за служителите, и за е, дружествата. С тази директива дружествата ще могат да се реорганизират на единния пазар, като същото време предоставя необходимите гаранции за служителите и за всички заинтересовани страни. В такъв смисъл ние приветстваме задължителния характер на мерките, които избягват злоупотреба. Това е много, е много важно за Европейския парламент и много други заинтересовани. Комисията също приветства разпоредбите за правата на служителите. Там се включват много от елементите, включени в позицията на парламента. Прагът от 4 пети за начало на преговори в тези сътрудничества, задължителните преговори, разпоредбите а, за запазване при следващи операции дават цялостен пакет а, от предпазни мерки. Новият член за информация уточнява правата на служителите, които да могат да действат в трансгранични ситуации. Това бе важно за парламента. Имаше различни позиции, когато започнаха преговорите и затова искам да поздравя с законодателите за намерените решения. Компромисът е балансиран и е огромна стъпка напред в сравнение с настоящото положение. То дава ясни правила за всички страни, които участват в такъв тип операции, а в същото време процедурата на практика не става прекалено тежка. Затова Европейската комисия напълно подкрепя компромиса и очаква с нетърпение утрешното гласуване. Благодаря. Благодаря много, госпожо комисар. Сега ще дам думата на представителя на Комитета по економически и парични въпроси, господин Лутвиксон, за две минути. För ekonomiutskottets yttrande var min utgångspunkt följande. Det är... Благодаря. Ние изготвихме становище по тази тема. Е, много е Хубаво, че вече има правила в тази област, в е, областта на презграничните преобразования. Има и гаранции, които предотвратяват социален, социалния и данъчния дъмпинг. С това се защитава единния пазар – Искам да благодаря на преждеговорившите колеги, да, искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Мисля, че в, в преговорите с съвета постигнахме добри резултати. С интерес очаквам прилагането на новите правила. Те ще дадат възможност на предприятията да се развиват, да печелят повече като в същото време работниците и служителите са защитени по-добре, включително и акционерите. Мисля, че всичко това е много положително. Беше крайно време това да се случи. Хубаво е, че има защита и превенция на злоупотребите. Така гражданите ще укрепят и възвърнат доверието си във вътрешния пазар. пазар. Ние сърдечно подкрепяме този текст. Благодаря на колегата Лудвигсон. А сега думата имат политическите групи. Първият оратор е господин Деграндес. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Позволете ми да започна с благодарност за работата, която бе свършена от съвета по един много сложен въпрос. Да благодаря на моя приятел или противник понякога, госпожа Регнер. Целта беше да улесним малките и след, средните предприятия да се възползват от свободата на очредяване – и установяване. Да има един режим, една система, която да е предвидима, да защитим правата на работната ръка и в същото време да предвидим мерки за защита на работниците. Това доказва, че задължително да имаме отговор по отношение решенията на Съда на Европейския съюз и член 49. Тоест, дружествата, които са установени в държава членка, трябва да имат право да преместят седалището си в друга държава членка, без да губят своите права като субект. И Струваше се да се включи тази клауза против измамите, както бе предложени от докладчика и съвета, за да се избегнат измамите и да се предотвратят случаите на измама на пазара. Така че, както знае докладчика, аз подчертаех, че е необходимо компаниите да се обосновават, а, когато ползват публични средства – Имаме много случаи, когато е имало държавни помощи, работниците остават без защита. Това се е случвало много пъти. Затова са нужни последващи проверки при такова преместване през граница. Нужно е да има надлежна система за проверки на единния пазар. На фона на всичко това Крайният резултат е положителен. За съхраняваме правата за а, установяване през граница. Благодаря ви. Благодаря. От името на социалистите и демократите, е, следващия оратор е господин Дечен. Госпожо председател, госпожо комисар, с утрешното гласуване ще приключи една ситуация, доста неприятна ситуация, защото фирми можеха да се преобразуват през граница без правила. Така можеше да се заобикаля закона, данъчното законодателство, социалното законодателство – този текст възвръща доверието в Европа. Аз съм много благодарен на колежката Регнер, защото тя постигна успех въпреки пречките. Най-големият успех е, че сега имаме една регулирана ситуация. Управление, управлението на фирмите е задължено вече да докладва на работниците и служителите за ситуацията на предприятието – Клаузата против измами защитава работниците и задължава да се дадат аргументите за преструктурирането. Освен това, предотвратява се създаването на фирмите фантоми. Националните държави не можеха да направят кръчка напред. Те не искаха, те пропуснаха един голям шанс и това за това бяха виновни именно правителствата на, държавните, на държавите членки, които не искаха да поощрят укрепването на правата на работниците. Ние обаче успяхме да се застъпим за минимални стандарти на защита. Виждаме един дисбаланс между економически свобода и социалните права на гражданите. Текстът, който ще гласуваме утре е, е, едно въведение в система от правила. Аз ще подкрепя текста, но нека не забравяме, че има нужда от една рамкова директива за съвместно вземане на решение, за участие на работническите съвети в вземането на решение. Аз искам да използвам възможността да благодаря на всички колеги за досегашното сътрудничество в парламента. Това е моята последна реч. Благодаря. Желаем ви всичко добро за бъдеще. Äh, Господин Ширдеван, благодаря на колегите за техния ангажимент в борбата против избягването на плащането на данъци. За съжаление, текстът по време на преговорите беше доста разводнен и това беше вследствие, това стана вследствие на съвета. Той сега не присъства. Но истината е, че Работниците и служителите имат затруднен достъп до информация. Има правила чрез този текст за презграничните преобразования. така се задават правила за срещу обикалянето на данъчното законодателство, но ние като зелените искаме да се застъпим за една допълнителна директива, която да, да укрепи правата на работниците. Разбира... Имате минута и половина. Благодаря госпожо председател уважаема госпожо комисар уважаеми колеги! радвам се че днес обсъждаме този законодателен акт от пакета за дружествено право в европейския съюз. поздравявам госпожа регнер за доклада. приветствам и европейската комисия която се вслуша в нашия призив и предложи хармонизирани правила относно трансграничните преобразувания и разделения не трябва да забравяме че основните цели на хармонизираните правила са да се позволи на предприятията особено на малките предприятия да се преобразуват сливат или разделят през граница по организиран ефикасен и ефективен начин. с приемането на тази директива ще улесним значително мобилността и ефикасността на европейския бизнес. вярвам че процедурите за проверка на законосъобразността на трансграничните операции в рамките на всички засегнати национални правни уредби и задължителната процедура за борба със злоупотребите ще позволят на националните органи да блокират трансгранична операция когато тя се извършва с цел злоупотреба или измама. постигнахме баланс между свободата на установяване на предприятията и защитата на законни интереси на акционерите кредиторите и служителите в тези предприятия служителите трябва да бъдат подходящо информирани за очакваните последици от операцията а правата на миноритарните акционери и на акционерите без право на глас ще бъдат по добре защитени. в същото време кредиторите на съответното дружество ще разполагат с по ясни и по надеждни гаранции за своите вземания. благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Радев. Мисля, че с това изчерпахме списъка от оратори. Никой не се е записал в спонтанните изказвания. Госпожо Юрова, заповядайте. Уважаеми депутати, бих искала да ви благодаря за изказванията. Благодаря ви за положителните коментари. Вие подчертахте, че имаме нужда от правила за по-добра мобилност на компаниите – както и повече правна сигурност за дружествата. Точно това и искахме. Искахме да дадем законодателство, което да дава възможност и да придружава съответните елементи, да има защитни механизми, които да гарантират правата на акционерите, ще избегне фиктивни дружества, ще попречи на укриване на приходи и неплащане на данъци. Сложна бе работата ни. Експертни познания бяха нужни. Нужна бе политическа воля. Работихме добре заедно. Всички бяха готови на компромиси. Но и времето ни притискаше към края – на мандата, но успяхме. Благодаря за подготовката. Мисля, че излизаме с едно добро предложение и се надявам утре да гласувате за това предложение. Благодаря ви, госпожо комисар Юрова. Госпожо Регнер, заповядайте отново. Äh, Благодаря. Госпожо председател, който се занимава с европейс, европейско държавно право, трябва да е спринтьор. Защо? Защото а, е, от толкова години се занимаваме с европейското дружествено право и най-накрая успяхме да създадем добри стандарти за цяла Европа. И това е защото ден и нощ до, последно, до последния ден на този мандат се борихме за приемането на този пакет. Благодаря отново сърдечно на госпожа комисаря, благодаря на преговарящата Габриела Тяно от румънското председателство и благодаря на докладчиците в Сянка и на сътрудниците за тяхната издръжливост. Искам да използвам тази последна минута, за да апелирам. Наистина постигнахме чудесен резултат, но следващата стъпка трябва да бъде една рамкова директива. Имаме нужда от една хоризонтална директива за така известния ескалатор и за опазване на правата на служителите и работниците. Тук трябват правила. Благодаря на докладчицата. Тази важна дискусия приключва. Ще гласуваме по текста утре. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – Преминаваме към доклада за Европейския фонд за отбрана на заместник-председателя господин Краснодевски. Докладчикът има думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Искам в самото начало да кажа, че съм изключително удовлетворен че след три тристранни срещи и часове преговори успяхме най-накрая да излезем с едно частично а, съгласие или спогодба, която ще се гласува утре. Трябва да кажа, че не беше лесно, имаше много страхове, а, страхове, които ми се струваха абсолютно неаргументирани. Е, доста спорове протекоха. Продължава да съществуват такива тревоги и страхове и продължавам да казвам, че това ме очудва много. Според мен аз се опитах да включа всичко. Аргументите на колегите от всички страни, онези, които най-вече се притесняваха. Господин Бутикофер, например, господин Мартен. Взех предвид, взех предвид техните аргументи и мисля, че колегите трябва да са удовлетворени от резултата, обаче не са удовлетворени и като че ли сега поставят под въпрос целия текст. Е, има два аргументи за това. Едното е от етичен характер, а другото е свързано с делегираните актове. Е, въпросът за етичния въпрос е дали няма да попречи този фонд на нашите трансатлантически отношения, не поставя ли под въпрос НАТО, нашата структура за защита и сигурност. Това бяха част от аргументите, които идваха от лявата част, бих казал, на пленарната зала. Имаше и гласове, разбира се, които и от центъра, и от десницата излязаха с подобни притеснения. Според мен става дума за безпочвени страхове. Има добри е, компромиси, които разработихме. Съветът се задължава да спазва вече договореното. Обеден съм, че Европейската комисия, госпожа комисаря ще бъде удовлетворена от споразумението. Искам сега да изброя много бързо това, което успя да постигне парламента. Като знаем, че Европейската комисия ще е тази, която пряко ще управлява този фонд. Говорим за технологии, които трябва да се използват. Говорим за непреки разходи, които няма да бъдат ограничени. Ще има преференциални условия за участие в фонда за малките и средни предприятия, както а, и други такива с а, средна капитализация. И ще има също финанс, проекти, финансирани от този фонд. Мисля, че доста успяхме да постигнем. Съвета се съгласи с много от нашите искания, особено ако сравним това, което пишеше в началото и сега. Важното за мен е, че успяхме да направим така, че държавните предприятия, които са засегнати от определени санкции да бъдат изключени от финансиране. И също така направихме така, че подкрепата от фонда за европейска отбрана да върви напред. Важно беше да покажем, че този фонд не военизира Европейския съюз. Той не насърчава износа на оръжия. Не, става дума за подкрепа. Подкрепа за научно-изследователска дейност в сферата на въоръженията. Аз лично съм убеден, че този фонд ще даде възможност да се създадат технологии от високо качество в отбранителния сектор. И това е много важно. Това, което не успяхме да постигнем обаче, сега има и такива неща. Разбира се, това е нещо съвсем нормално. Става дума за неща, които няма как да се запишат в такъв фонд или в делегирани актове. Искахме фондът да функционира в началото на 21- година. Има и други елементи, които може би трябва да спомена, но искам да кажа, че запазихме това, което е най-важното, т.е. и лявата, левицата и десницата включихме и в крайна сметка не получихме нито ляв, нито десен доклад, а центристски доклад. Благодаря на докладчика. Сега от името на Комисията по външни работи Дейвид Макалистър за минута. Госпожо председател, е, госпожо комисар Бенковска, с Европейския фонд за отбрана правим голяма стъпка за повече общност, за повече съвместност при изследванията и науката. Така ще може да организираме нашата отбрана по-ефективно. Като докладчик по този въпрос, за мен беше важно следното. Този фонд дава основата за повече сътрудничество – това означава повече сигурност и повече омрежаване и сплотяване на националните въоръжени сили. Само така може да намалим броя на различните системи на въоръжение и да спестим пари на дънакоплатците. С този фонд подобряваме способността си за защита и увеличаваме защитата на гражданите. Апелирам към всички колеги за това да подкрепят утре при гласуването този регламент. Благодаря на Калистър. А сега от името на, на комисията госпожа Бянковска. Госпожо председател, депутати, аз Смятам, че създаването на Европейския фонд за отбрана ще промени много неща. От миналата година до сега бе проведена усилена работа. Днес имаме частично споразумение, което ще бъде гласувано утре. Основната цел на този фонд е, е кръгален камък за нашия отбранителен съюз. Всички вие а, бяхте много целенасочени по време на преговорите. Благодаря на господин Краснодепски и на целия екип, който участваше в преговорите. Това е стратегическа програма, която ще подпомогне ефективността на разходите в областта на отбраната. Чрез този фонд ние ще освояваме средства, за да финансираме промишлени проекти, да засилим сътрудничеството, конкурентоспособността, иновационния потенциал на промишлеността в Европейския съюз, също така да постигнем напредък в областта на технологиите. Разбира се, това не влиза в противоречие с НАТО, е допълващ елемент. Парламентът изключително силно отстояваше своите позиции и от гледна точка на комисията ще направя коментар за новите правила, които ще стъпят върху конкурентния принцип и правилата за управление в Европейския съюз подкрепата на парламента позволява на комисията да прилага договореното. Ще имаме ясни правила за допустимостта и ще финансираме само установени в Европейския съюз а, компании при изключително ясни правила с гаранции за информацията и да няма трансфер на знания от Европа навън всъщност залагаме условията за участие, за да има гаранции за, за, и за интересите на Европейския съюз. Когато европейските компании работят трети страни, но това, което правят, не е идентично, а сходно с производството в Европейския съюз. Ще има различни а, видове а, насърчителни мерки, като тук не става дума само за големите корпорации, но и за малките предприятия в цяла Европа. Надявам се, че така ще отворим повече възможности в отбранителната промишленост съответните национални, европейски а, законодателни актове и етичните принципи също ще бъдат съблюдавани. Ако парламента поиска, ние ще излезем като комисия с а, правила за етично поведение и оценка. Изключени са и дейности по отношение на автоматизирано производство без човешка намеса. Иновацията ще използва до 8% от бюджета и комисията и парламента. Тук са на едно мнение. Уверена съм, че компромисния текст ни дава добро решение и годишната програма, както докладчикът спомена, а, ще бъде приета от изпълнителните органи. Въвеждаме а, рамкови условия и всяка година в парламента ще бъде представено по постигнатото. Това е нещо уникално в областта на отбраната. Има и други предложения за програми за финансиране съобразени с а, нашите правила и те бяха одобрени и от парламента, нещо, което исках да спомена. Благодаря, госпожо комисар Бянковска. От комисията по бюджета, господин Ламаси. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. От името на комисията по бюджет искам да поздравя всички които помогнаха да се стигне до това частично споразумение и особено екипа на парламента воден а, от моите колеги и на госпожа комисаря. За комисията по бюджета това е един новаторски проект в следващата многогодишна финансова рамка. Ние се борихме по време на доста дълъг период от години за това отбраната да се възползва от бюджетните средства на Европейския съюз. И аз много се радвам, че това споразумение дава всички възможни средства на нашата програма, дава достъп до инструментите на InvestEU и можем да сме сигурни, че пленарната зала ще гласува за. Също така се радвам, че пращаме много ясен сигнал, чисто политически сигнал, тъй като това е в сърцевината на суверенитета на държавите членки. И имаме ясно прехвърляне на компетентности от държавите към Европейски съюз, което ще доведе до по-голяма сигурност за много по-ниска цена. Благодаря. Благодаря, господин Ламасур. От името на НП Франсуаз Гронстет. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Това е последното ми изказване в тази пленарна зала, след като 25 години бях депутат. Много се радвам. Тук съм, за да говоря за ФЕО, този фонд се надявам да, даде, да ни доведе до по-голяма интеграция, повече сътрудничество. И това е исторически момент. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на докладчика господин Краснодепски и по-специално госпожа Бянковска, нашия комисар, която ни даде възможност да постигнем едно такова бързо съгласие. Много дълго време някои слагаха спирачки в развитието на истинска европейска политика, свързана с отбраната но мисля, че в рамките на 3 години успяхме да постигнем това, което хората не можеха да си представят, че въобще ще постигнем. Така че се надявам всички тези конструктивни усилия за постигане на това споразумение да не са отишли на вятъра и се надявам тези 13 милиарда за 2021-2027 година да се превърнат в факт. Нужни са необходимите средства, за да се развият най-добрите проекти, най-добре новаторските проекти от държавите членки. Този фонд е пряк отговор на тревогите на нашите граждани, свързани с забраната на роботизацията или пък много други. Имаме солидни аргументи пред определени пацифистични идеологии, които ипотекират бъдещето на нашите деца и нашата сигурност. Мисля, че Европа трябва да вземе в ръцете си своята автономност, стратегическа и индустриална. Даме на Европейския съюз нова възможност за независимост, като насочим тези средства към нашите предприятия. Тази стратегическа автономия е изключително важна. Тя е важна и в много други сфери, като например космоса, здравето, храненето, продоволствието, отбраната защото светът е все по-несигурен. Трябва да разчитаме на Европейски съюз, на собствените си сили. Ние сме истински Европейски съюз, който трябва да е силен, който ще даде възможност по-силно и по-добре да се защитаваме и самите държави да бъдат по-добре защитени в тази глобализираща се среда. Благодаря ви, госпожо Гростет и всичко най-добро в бъдеще. Казахте, че сте били тук 25 години. Това е последното ви изказване в пленарната зала. Благодаря ви. Следващ е господин Едуар Мартен от името на социалистите и демократите за две минути. Мерси, мадам ла благодаря, госпожо председател. Да, разбирам, че Европейската комисия и съвета са стигнали до своето съгласие, защото са постигнали това, което искаха. А точно това искаха, че няма делегиран акт. Технически проблем, казват някои. Това, но за мен е, въобще не е технически проблем, защото в крайна сметка това отнема правата ни и гражданите от тези 13 милиарда, които ще отидат за този фонд. Това е много дели, деликатен въпрос. Някои го представиха така, но аз лично подкрепям измененията, които ще бъдат гласувани утре и по-специално седми член и е където има определени забрани, 11-ти член на определени въоръжения. Не може чисто и просто да се прави а, така поклон или реферанс на международното право, да не се напишат. Нека да вземем предвид белия фосфор, например. Помислете какво се случва с него, защото там има даване възможност той да се използва. А може ли да се използва той за, за възпалително средство? А това е заклемено от Женевската комисия. Има дори осъдени, дори от Международната комисия, която го осъди използването на такъв фосфор в газа. След това обеднения уран отново в Белгия е наказуемо това а, по наказателния кодекс, но не е записано наистина в международните стандарти. Всичко, което не е забранено, обаче не е разрешено и смятам, че не може да се използват въоръжения а, от такъв тип в Европейския съюз. Що се отнася до износа на въоръжения? Не е приемливо Европейския парламент да валидира един такъв подход на съвета, да има пълна свобода на държавите членки. Такова е едно тълкование отслабва общата позиция, прията 2008 година и не взема предвид това, че всички европейски държави са ратифицирали договора за търговия с оръжие. Ако това за вас са детайли, дами и господа, за мен е не. Те са изключително важни. Благодаря ви, господин Мартан. От името на Алде, Доминик Рике госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам да благодаря на нашия докладчик господин Краснодепски за работата, която извърши и много търпеливо. Няма да се връщам на съдържанието на този, това важно предложение, което детайлно бе описано от нашия докладчик, както и от комисаря. Чисто политически искам да подчертая, че това е важна стъпка пред Европейския съюз. Още от 1994 година чакаме такова нещо, защото там имаше доста така по грешки. В е, следващите години се опитахме да реконструираме тази общност за отбрана. Това е суверен въпрос и за това трябва да покажем и солидарност, записани в нашите учредителни договори. Трябва да се избегнат някои е, елементи на двойната употреба, но и също да се направят економии от мащаба. Трябва да засилим своята сигурност и точно тук Европа играе важна роля. Така ще има по-добра интеграция. Не става дума само за бюджетни и технически средства. Говорим за политика. Политика за интеграция, която е много важна за в бъдеще. Изключително съжалявам, че измененията бяха представени само за да се компрометира това, което бе постигнато на тристранни срещи. Постигнатото е много важно и не мога да повярвам, че такива неща могат да се правят по такава важна тема колегата, които вярват в Европа, които вярват в по-силната интеграция, които вярват в отбраната, трябва да гласуват за. Искаме по-сигурна Европа, която да защитава гражданите. Това е нова форма на отбрана. Утре слагаме първата тухла в изграждането на сградата на отбраната, за да имаме по-голяма стратегическа независимост и да сме сигурни, че сигурността на гражданите не е поставена под въпрос. Благодаря.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 са инвестициите за Европейския фонд за отбрана. Това са средства за европейски проект. Те няма да бъдат използвани за подобряване живота на гражданите, а ще бъдат използване за по-ефективни оръжия. Това е един вид а, прикритие за научно-развойна дейност. А ние искаме повече работни места, обществени услуги и бъдеще. Нищо няма да спре държавите членки доброволно да си сътрудничат в отбранителната сфера. Не ни трябва този бюджетен ред. Ние нямаме нищо общо с това няма нищо общо с целите заложени в договорите за Европейския съюз в крайна сметка. Благодаря, госпожо Матиас. От името на Зелените, Бутик Хоферко. Госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Фактът, че в Европа трябва да направим нещо общо за общата ни отбрана, това е факт. Затова една, един фонд за отбрана може да играе положителна роля. Но в тези преговори не успяхме да постигнем това, което беше възможно. Дублирането и неефективността ще продължат при тръжните процедури и при закупуването на отбранително оборудване. Пропуснахме шанса. Защо? Това не е вина на докладчика. Искам да го похваля защото той беше много усърден, понякога прекалено усърден. Понякога беше интересно да се слушат неговите аргументи за НАТО. Но от господин Рике и госпожа Кростет получих впечатление, че те защитават милитаристична идеология и интересите на френското оръжейно лоби. Това, което имаме е един фонд за отбрана, който се крие зад една фасада от етични разпоредби. Един фонд за отбрана, който, както каза господин Марта, не подлежи на, на парламентарен контрол и се кани за 7 години да разходва 13 милиарда за въоръжение. Това е самокастрация на Европейския парламент и това е срамота. Въпреки това имаше един успех. Няма пари за роботи-убийци. Но това не е достатъчно. Затова няма да подкрепим текста. Още веднъж искам да подкрепя, да, да, предотв... да, да предупредя за опасността от идеологията на стратегическа автономна отбрана. Това не е приемливо. Благодаря, господин Бютикофер. Следващият оратор от ЕНС, господин Булок. Госпожо председател, за да защитим така наречените европейски граждани, трябва да финансираме проекти за отбрана на стойност 13 милиарда евро. Сателитни системи, системи за ранно предупреждение, за наблюдение на движението по море и всичко това с военна цел. Комисията се опитва да ни представи този проект като мирен проект, а е ясно, че Европейския съюз всъщност имат предвид въоръжени сили на Европейския съюз. Емануел Макрон, френския председател, наскоро а, окоръжи френската а, индустрия в тази посока. 27 държави с 23 езика са обединени. Маргарет Тачър някога казваше, нямаме източници на средства, освен на средствата, които хората заработват. И когато еврото е в криза и трябва да насърчим растежа, трябва да си мислим за основните грижи на гражданите, като конкурентоспособността, улавянето на въглеродния диоксид – Всъщност, в крайна сметка, с този фонд ще стигнем до криза. За разлика от Русилия и САЩ, ние не сме водещ фактор, военен фактор. Исторически погледнато, като имаме предвид гласуването за Брексит и правителството в Италия, което е против Европейския съюз, това ще а, бъде против федерализма в Европа да се правят усилия за отбрана, война и мир. Моите колеги са против това и се надяваме, че държавите членки скоро ще разберат, че избраната комисия в Брюксел, която залага на отбраната, е направила грешки. И в крайна сметка искам да ви призова да загърбите тази идея, защото нищо добро няма да проистече от това. И когато бъде, изберен нов, когато бъде избран новия парламент, той ще от, направи стъпки назад от това. Благодаря. Благодаря, господин Блок. И следващия оратор. Вержи Бузик, минута и половина. E, stawiamy na wzmocnienie. Благодаря. Ние се осланяме на стълбовете на защита на Европейския съюз и се осланяме на НАТО. Отбранителната индустрия е много важна за целия Европейски съюз. Аз съм председател на Комисията по промишленост и се радвам, че говорим за оръжейната промишленост. При този фонд става дума за следните неща. Искаме да въвлечем в научно-развойната дейност всички фирми и искаме да намерим иновативни решения за промишлеността. Това бе резултата на конференцията, която се състоя в Шлезия, посветена на бъдещето на промишлеността. Скоро Европа ще може да се възползва от иновативните решения, които ще проистекат от подкрепата от този фонд за малките и средни предприятия. Благодаря за предложението на комисията, благодаря и на докладчика Краснодепски. Много добре водихте преговорите. Беше много трудно. Благодаря и на всички колеги и докладчици в Сянка, които работиха по това досие. Благодаря и на Франсуаз Кростет, която бе и докладчица по предишната програма, по коя, за, при която ставаше дума за подобна тема. Благодаря. Благодаря, господин Посек. Следващият оратор е Виктор Пощинар. Комисар, домнуле рапортор, încep cu dumneavoastră. Уважаеми господин председателю, госпожо комисар, благодаря благодаря за начина по който водихте преговори. Светът е, е много полярен, има много заплахи, нови, хибридни и така нататък. Затова е много важно Европейския съюз да консолидира ролята си на световно действащо лице, който може да окаже ясно въздействие и то е ефикасно такова. Политиката за отбрана е един изключително важен приоритет за всички наши граждани. Поради тази причина ние приехме този законодателен акт. Надявам се всъщност това да стане утре след гласуването. Това е един принес за стратегията на Европейския съюз и това законодателно предложение, мисля, че много ефикасно и ефективно бе е, договорено с съвета. Така ще създадем е, един фонд в МФР за периода 2021-2027 година. По този начин ние можем да отговорим на приоритетите и тези приоритети са отбраната и сигурността. Надявам се също така да раз... да обединим отбраната, тъй като тя е доста поразкъсана и да не се губи ефективност по този раздробен начин. Благодаря за сътрудничеството на всички. Целите на фонда, така както те са записани, са ясни приоритети на моята политическа група, която се бори за по-голяма ефективност и ефикасност на отбранителната индустрия, за да има вътрешен пазар, който да е интегриран в сферата на отбраната, както и научно-изследователска дейност, отново, която е интегрирана в тази сфера. Трябва да кажа, че Процесите трябва да продължат, трябва да се насърчава многостранната система в рамките на правилата, така както е записано в хартата на ООН. Трябва да се консолидира сътрудничеството също така с НАТО, защото НАТО е единствения гарант на сигурността на този континент. За мен бе привилегия да се занимавам с тази тема последните години и си позволявам да ви препоръчам да гласувате съвсем убедено утре за. Това е последното ми изказване в този парламент и аз искам да се възползвам от тази възможност, госпожо, да се обърна към вас за всичко, което ми дадахте възможност да направя. След това, госпожо, Гростет, трябва да бъдем много търпеливи, но никога не бива да бъдем наивни. Благодаря ви, господин Буштинаро. Следващата е Жуао Ферейра. Сеньора президент, сеньора комисария. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, 3 милиарда евро е сумата, която Европейския съюз иска да вложи в военно-промишления комплекс в Европа, вместо да ограничаваме публичните разходи, да преодолеем бедността. Това е за да финансираме отбранителната промишленост и да вървим в посока на милитаризация с бързи темпове. Замисълът, както винаги, е да се превърне научно-развойната дейност в гражданската сфера в военна дейност – Онези, които застъпват това, всъщност не са никакви приятели на мира, а приятели на военно-промишления комплекс. Нека да оставим това на страна. Нека да помислим за друго решение. Благодаря, господин Ферейра. Сега господин Ботикофер има синя карта. Желаете ли да отговорите на въпроса, господин Ферейра? Има въпрос с синя карта. Говоря ви на финландски. Приемате ли този въпрос на господин Бутикофер? Благодаря, господин Ферейра. Е, интересно беше това, което казахте с милитаризма на Европейския съюз, но как може да обясните факта, че от политическата група на ГУЕ, вашата политическа група, нито един депутат не дойде по време на всичките преговори, за да участва в преговорите. Как може да говорите за милитаризъм, без да сте си свършили домашната работа? Сеньор Бутикофър, вай подир... Благодаря, господин Бутикофер. Вие няма да имате подкрепата на моята група. Този фонд за отбрана иска да изразходва 3 милиарда за оръжия това няма да бъде прието. Много е възможно вашата група да гласува за и социалистите и тези от дясно. Аз знам какъв е състава в този парламент. Вие също, ние сме в мълцинство. Но рано или късно няма да бъдем вече мълцинство и ще сложим край на милитаризацията на Европейския съюз. Зелените в Германия често вървят ръка за ръка с онези, които предприемат е, такива авантюри. Председателя, благодаря. Господин Тарант. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Uh, I generally support my colleague Reinhard. Благодаря. Аз по принцип подкрепям колегата Хафер и дълбоко впечатление ми правят неговите възгледи за Китай и САЩ. Е, неговата критика е правилна, но според мен фондът е прекалено малък и идва прекалено късно, защото не може да не мислим в този контекст и за общите европейски въоръжени сили, особено когато става дума за, за заплахите, под които сме поставени. Докладът на господин Краснодепски поставя условия за фонда. На господин Булок искам да кажа. Европейските въоръжени сили ще са факт няма да имаме обаче британски командири, но, но, но, но тези сили ще станат факт. И искам да кажа на господин Ферейра, а, естонски бюджет е даже по-голям от 3 милиарда. 3 милиарда не е много. Благодаря, господин Тарант. Господин Касталдо. Благодаря ви, госпожо председател. Гласуването утре по ЕФО е в края на един дълъг път, един сложен път и трябва да благодаря на колегата Краснодепски за извършената работа. Няма да повтарям това, което ни докара до момента. Бях докладчик в Сянка, Следих внимателно това досия. Искам Европейския парламент да продължи да следи в връзка с комисията развитието на този фонд. Е, утре е всъщност началото на новата индустриална фаза на нашата отбрана. Парламента трябва да продължава да действа, а не само да наблюдава. Ние сме за делегираните актове, а не актовете по изпълнение. Много време отиде, за да се стигне до крайното съгласие. Има някои изменения. През декемврийската сесия бяха прияти също. Парламента трябва да бъде чут. Ние имаме визия, която е европейска за този фонд, като дава възможност за участие на малките предприятия има конкуренция и ще има иновации. Надяваме се да има отворени а, публични търгове, както поискахме и през декември. Като група имахме съмнение за някои от критериите. Се надявам те да бъдат изпълнявани без а, да има някакъв вид наказание към участниците. Не искаме обаче този фонд да стане инструмент, който с европейски средства да финансира двустранни договори, които да нямат добавена стойност. Както и не искаме да има финансиране от този фонд за сътрудничество с трети страни, които са извън Съюза. Не искаме наши предприятия с наш ноу-хау, които са част от нашата верига, да бъдат изключвания, да се предпочитат външни предприятия. Не искаме с този фонд да се финансират оръжия за масово поразяване, които да не бъдат контролирани. Говорите прекалено бързо, прекалено бързо говорите. И в същото време трябва да се отвори вратата за някои за европейска войска. Не смятаме, че това е нужно и не трябва това да бъде част от фонда. Също така смятаме, че трябва да се спазват критериите на общата позиция за износа на оръжие. Искаме този фонд да е такъв, какъвто е фонд, който да спомага за сътрудничеството, малките средни предприятия, да се спомага пазара за отбрана, да няма съответно пилеене на средства, дублиране и да се защитават конкретни пазари. Трябва да се подкрепи нашата индустрия и да има синергия. И накрая, този фонд трябва да даде възможност да преодолеем пропуските в нашата отбрана, защото е много важно всички да бъдат защитени. Благодаря ви. И аз ви благодаря, колега. Мисля, че това беше едно изключително представяне на нашите устни преводачи, но в крайна сметка и те са хора и те не могат да говорят толкова високо. Следващия път ще ви помоля малко по-бавно да говорите. Никак не е лесно. Благодаря. Следващата... Следващият оратор е господин Галер за минута и половина. Радвам се, че на европейско равнище даваме принос за защитата на сигурността на гражданите. А, аргументът за фонда е съответното настоящо положение със сигурността. Отляво и отдясно в парламента силите искат да отнемат защитата на нашите граждани. Това е лекомислено. Лекомислено е и по отношение на нашите войници, които в момента се, са разположени в различни краища на света, например в Сомалия. Освен това се обръщам и към съвета и държавите членки и комисията. От това ще зависи в бъдеще да докажете, че предвидените 13 милиарда ще бъдат използвани за обществени поръчки и за закупуване на отбранително оборудване съвместно, ще бъдат използвани и за научно-изследователска и развойна дейност. Тези средства трябва да бъдат координирани добре и разходвани добре. Трябва да могат да се подкрепят не само големи проекти като ЕФКАС, и други големи проекти. Напротив, трябва да може да се обясни на гражданите за какво е този фонд. Стратегическа автономия е ключова дума, но тя трябва да бъде разбита и разбрана от промишлеността. За това на къде всъщност сочи пътят в бъдещето. Ще се радвам, ако ще се радвам утре да видя как до Булман ще гласува утре, защото като ръководител на втората по големина политическа група, това гласуване е интересно и важно. Благодаря, господин Розати. Минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Днес говорим по тема, която е изключително важна за сигурността в Европа. Вътрешният пазар на оръжия в Европа е напълно разединен и раздробен. 7% от разходите отиват за научно-изследователска дейност в сферата на отбраната. Те отиват за проекти, в които участват повече от една или две държави членки. В Русия харчат двойно повече средства за отбрана и научно-изследователска дейност в тази сфера. Резултатите, що се отнася до оперативната съвместимост на нашите армии, обаче са много слаби. Сигурността е наш приоритет, особено имайки предвид заплахата от Русия, агресивната политика на тази страна, фундаментализма и така нататък. Всичко това означава, че трябва да можем да се защитим по-добре в Европа. Този фонд всъщност ще бъде един инструмент, който ще ни помогне за да постигнем такива резултати. Това, което е важно в тази посока е едно сътрудничество в научно-изследователската дейност. Комисията предлага 13 милиарда за този фонд. Това е една сума, която ще ни даде възможност да развием економическия си потенциал и индустриалния си потенциал в тази сфера. Нужно е да се използва потенциала на всички държави членки, включително на Полша, която има огромен потенциал, тъй като ние имаме огромни фабрики за производство на оръжие. Благодаря. Господин Розати, преминаваме към спонтанните изказвания. Трима са се записали. Първи е господин Поспишил. Заповядайте. Кой пекне, пани председайци. Аз съм се займен послухал. Благодаря, госпожо председател. Изслушах целият дебат много внимателно. Ще подкрепя предложението, тъй като то е полезно, както вече бе казано. Тези инвестиции ще повишат капацитета за отбрана на Европа и също така промишлеността и економиката в цялост. Както вече съм казвал, проекти като този няма да те ще укрепят сътрудничеството с НАТО. Това не е альтернатива на НАТО. Ние в Чехия смятаме, че сътрудничеството с НАТО е жизнено необходимо. Така че проектът е много добър, но сътрудничеството с НАТО за нас е на първо място. Благодаря, господин Поспишил. Нотис Мария си има думата. Благодаря, госпожо председател. 13 милиарда евро за Европейския фонд за отбрана. Това означава по-малко пари, пари за здравеопазване, за инфраструктура, за обучение, за пред... борбата с бедността. Мисля, че тези пари ще отидат за големите отбранителни фирми в Европейския съюз, които продават оръжия на Турция и на Саудитска Арабия. Доналд Тълб каза, че Европа трябва е, да даде повече пари за отбрана и се оказва, че точно това правим. Движим се в посока милитаризация на Европа и какво ще е последствието, ще има все повече въоръжейни компании, които ще продават оръжие на третия свят. Благодаря, господин Мариес. Господин Соснир. Господин Соснир, има Wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej. Благодаря ви, Професор Краснодобски, благодаря му. Става дума за една един Европейски съюз на отбраната. Госпожа Гростет мога да цитирам, за да видите, че става дума за една задълбочена интеграция. Разбирам какво се опитва да направят германците. Това е съвсем ясно. Загубиха Втората световна война и за това паднаха в джоба на, Европ... на САЩ и сега искат да се издигнат от този джоб. Не разбирам обаче как Полша може да извлече полза, господин Краснодепски. В крайна сметка така се отказвам от своята независимост. Губим контрол върху армията и Научно-изследователската дейност става обща, което означава, че губим контрол. Губим контрол върху нашата научно-изследователска дейност. Следователно, какво ще се случи? Какво ще стане сега в държавите, които искат да имат собствени армии? Благодаря, господин Сосниерц. Сега давам думата отново на комисар Бянковска. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вас, уважаеми депутати. Благодаря за коментарите, бележките. Ще кажа, че в никакъв смисъл работата по това досие не беше лесна. И трите европейски институции положиха усилия Искам да благодаря на всички ви, които с всеотдайност работихте по намирането на решения по трудните аспекти в това досие. Ще се спра на два от тях по отношение на сътрудничеството. А, нека да кажа, че липсата на сътрудничество в а, военния промишления комплекс не е много добре. От 25 до 100 милиарда годишно са изразходвани, защото няма сътрудничество в промишлеността. И на второ място беше споменат е, износа на оръжия. В договорите всичко е ясно заложено. Това е а, уникална компетентност на държавите членки. Ние не променяме нищо с регламента. Ние не увеличаваме износа на оръжия. Нашето намерение е да ограничим зависимостта си от трети страни. Говорим за технологична зависимост от трети страни. Сътрудничеството ни ще ограничи тази технологична зависимост и това е някои от най-важните характеристики на фонда. Обедене съм, че отбраната ще е един от двигателите за интеграцията. Говорим за сътрудничество във военно-промишления комплекс, нищо повече, нито по-малко. И потвърждавам, че комисията приветства договореностите по постигнати по време на триалозите и разчитаме на гласуването утре. Още веднъж благодаря на докладчика, докладчиците в Сянка и на председателя на а, комисията Инта. Благодаря на всички ви за положените усилия по това досие, което бе трудно, но мисля, че сме удовлетворени от постигнатия резултат. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега отново давам думата на господин Краснодепски докладчик. Е, Благодаря, за този интересен дебат. Благодаря на колегите. Дискусията показа, че има различни мнения у политическите групи. Например, социалистите и демократите бяха на друго мнение, зелените също. Има различни нагласи, има различни становища и мнения идващи от отделните държави членки. Но балтийските страни, например, и някои страни от Централна и Източна Европа, които все още се чувстват заплашени, там гласовете са други. Социалните програми са важни, но сигурността е също много важна. Благодаря на австрийското и на румънското председателство. Те работеха много усърдно и допринесоха с много експертни знания. НАТО е гарант на нашата сигурност. Отношенията с НАТО са важни. Нищо не променяме в тези отношения. Франция иска да укрепи източния фланг на НАТО. Сега искам да отговоря на един въпрос. Ползата за Полша – и може би за целия регион. Може би може по този начин да модернизираме нашата военна индустрия, като си сътрудничим с водещите предприятия в Европа. А също и така това въжи и за областта на научно-развойната дейност, не само за отбранителната дейност. Важно е целият потенциал на този фонд да се използва. Моля ви, подкрепете текста така, както е договорен, т.е. отхвърлете всякакви допълнителни изменения. Т.е. подкрепете 31 ЦП и отхвърлете 1 ЦП. Това е моят апел към вас. Това е шанс за промишлеността и за целия съюз. А също така това ще е от полза и за НАТО. И естествено за нашите отбранителни възможности, които също са много важни. чрез които може да защитим нашата цивилизация и начин на живот. Благодаря. Гласуването ще се състои утре. Сега продължаваме по дневния ред. Имаме общо разискване по покритите облигации. Ще говорим за доклада на Бернт Люке. Тоест, двата доклада на господин Люке. Давам думата на докладчика за 4 минути. Äh, Госпожо председател, уважаеми колеги, за всеки капиталов пазар е важно да има сигурни ценни книжа. Знаем, за съжаление, че сигурните ценни книжа са рядкост. Ние знаем, че секюритизацията е малка степен на сигурност. Знаем, че държавите, държавните дългове също представляват малък, малка степен на сигурност. И това го знаем вече след кризата. И това го знаем, и това, е, и това въжи и за евространите. Но знаем, че облигациите със сигурна структура. Те са феномен и факт от 250 години. И това е една ценна книжа, от която имаме нужда в Европа. Но облигациите и особено покритите облигации не са добре развити в Европейския съюз. Има малко страни, в които облигациите се използват традиционно. А в някои страни от Европейския съюз даже няма законодателство за облигациите. Чрез тази директива се опитваме да уеднаквим положението и да помогнем на държавите членки, които, на които липсва съответното законодателство. Защото облигациите са важен фи, е, инструмент за финансиране. Този инструмент може да се използва от държавите членки, като, като, като се използват най-добрите практики за облигациите или за покритите облигации. Опитахме се да приложим в, нашето, в това законодателство най-добрите практики, като заложихме на качеството на ценните книжа. Мисля, че постигнахме добър резултат. Директ... Директивата за облигациите е структурирана на базата на разликата между двата вида облигации, т.е. продукта, който се използва в 97% от пазара и един друг сегмент от пазара се открива за иновации и растеж. Сегмент, който би трябвало да предложи нови възможности за финансиране и за предлагане на нов вид ценни книжа. Мисля, че облигациите по този начин ще се наложат в Европа като инструмент за финанси... финансиране. Покритите облигации също така могат да бъдат прияти извън Европа. Може да зададем международни стандарти за този финансов инструмент – ще, ни трябва, ще трябва да спечелим доверието на инвеститорите и се надявам да привлечем и емитенти. След като комисията излезе с решение за еквивалентност, така че пазарът ни да бъде отворен към всички онези, които искат да използват този инструмент – мисля, че направихме голяма стъпка в правилната посока. С интерес очаквам дебата с колегите и се надявам за, на положително гласуване утре. Надявам се, че тези инструменти ще бъдат радушно приети от капиталовия пазар в Европейския съюз. Благодаря. От името на комисията думата има госпожа Пиенковска. Обезпечените облигации са един стабилен начин за финансиране. Те спомагат за преодоляване на кризата, осигуряват финансирани. Те са нови за някои държави членки и предложението на комисията цели този пазар да бъде доразвит на базата на високи стандарти и изисквания. Това е ключов елемент, който ще окоръжи инвестициите. Новите правила всъщност въвеждат едни паневропейски обезпечени облигации, без това да нарушава вече добре функциониращите национални пазари. Така ще се подпомогне обезпечаването на този род облигации. Тези правила означават, че банките ще имат достъп до ефективен инструментариум за инвестиции, ще могат да бъдат финансирани домакинства и компании потенциалните спестяване ще бъдат от 1 до 2 милиарда евро годишно. Така ще хармонизира, хармонизираме пруденциалните правила, ще допринесем за финансовата стабилност. Новата рамка има два стълба. Първо, директивата с общи определения на този вид облигации. Също така се предвижда целият инструментариум за висококачествени активи, когато имаме обезпечени облигации. Има и разпоредби за тези облигации, които позволяват да се използват и тези обозначения. Въвеждат се условия за преференциално третиране на тези облигации от банките. По време на триолозите, нещо, което е отразено в съобщението на комисията, комисията е готова да се промени с делегирани актове а, покритието на ликвидността, като се отчита а, това покритие за ликвидност и буферните разпоредби за ликвидност по отношение на този коефициент. Декларацията на комисията ще бъде предадена на парламента преди гласуването утре. Искам да благодаря на парламента за постигнатия успех. Благодаря на господин Луки, докладчика и всички докладчици в Сянка. Предложението на комисията целят да запазим ефективния подход в хода на преговорите, постигнат от парламентарния състав. Така че би трябвало много бързо сега да бъдат прияти всички предложения за обезпечените облигации и да бъдат прилагани във всички държави членки, като това ще създаде заетост. Благодаря. Благодаря, госпожо Биянковска. Сега давам думата на господин Росати от името на групата на НП. Господин председателю, госпожо комисар, работим по два документа. Те създават нови принципи за функционирането на този пазар. Става дума за обезпечени облигации. Това е един елемент, който ще допринесе за създаването на един съюз, капиталов съюз. Много съм удовлетворен от това, че постигнахме един добър компромис. Обезпечените облигации са ясно дефинирани тук. Тук също така е, са описани всички видове обезпечения. Имаме два вида облигации, европейските облигации, които отговарят на съответните условия, и премийните облигации, които също отговарят на изискванията на регламента CRR, т.е. за капиталовите изисквания. Също така ние а, говорим за така наречения пул от обезпечения, както и за ликвидния буфер за пула от обезпечения. 8% са тези обезпечения, що се отнася до така наречените качествени кредите. Благодарение на това всички тези банкови операции ще станат висококачествени с високо ниво на секюритизация. Искам да поздравя докладчика Луке за отличния доклад, който разработим. Благодаря му също за отличния начин, по който работихме. Искам да благодаря също така на Европейската комисия за конструктивното участие и се обръщам към всички депутати с молба да се приеме този тест без никакви изменения. Благодаря ви. Сега давам думата от името на социалистите демократи на господин Санд за две минути. Благодаря. Целта е да се създаде пазар за облигации. През 2017 година започна процеса с законодателна резолюция и резултатът е пакета, който е пред нас. Не е лесен процес, защото облигациите във всяка държава членка е, е, структу, са структурирани различни, различно. Облигациите се развиват в контекста на националните пазари. В някои пазари, като в Дания и Германия, е, покритите облигации са представени и се възприемат като важни финансови инструмента. Това обаче не е така за други държави членки, например Малта. Дали трябва да имаме еднакви правила за всички, както често правим ние в Брюксел, или трябва да вземем предвид характеристиките на отделните пазари? Аз бих предпочел втория модел – т.е. да имаме подход, който да взема предвид традициите на отделните пазари. Но истината е, че компромисният текст включва много елементи от доклада на ЕКОН от 2016 година и върви в посока на компромис. Текстът се застъпва за хармонизация на европейско равнище и защита на инвеститорите като се избягва нарушението на вече добре функциониращите системи от национални облигации. Обръщам се към парламента с молба за подкрепа при утрешното гласуване. Благодаря, господин Нарис. Пошиора ехо, кирие проедре. Колко време имам, Господин председател, една минута и 30 секунди. Господин председателю, в Гърция, в Европа има много скептично отношение към тези облигации. Държавните облигации се провалиха и са забранени на някои места – Гръцките граждани смятат, особено по-малките инвеститори и пенсионерите, е, могат да инвестират тези облигации, но тези облигации загубиха вече 50% от своята стойност и онези, които вярваха в държавните облигации в Гърция, сега нямат пари дори да си купят лекарствата или да си платят болничните сметки. Така че има голямо недоверие спрямо облигациите и както господин Луке каза в доклада си, регламентът всъщност се стреми да осигури големи гаранции тези облигации да бъдат приемани като безопасни, сигурни, да привличат инвеститори и да бъдат средство за създаване на колективен пазар и привличане на големи инвеститори, но трябва да подходим много внимателно по отношение на тези обезпечения, така щото тези облигации да не се сринат трябва да проследим как ще се развие пазара. В случай на криза тези облигации няма да оцелеят. Благодаря, господин Мариес. Благодаря ви, господин Мариес. Колегата го няма, затова давам думата на колегата Гехролд. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председателю госпожо комисар, господин докладчик, скъпи Бернт. Искам да поздравя докладчика за това, че успя да намери един много балансиран подход, един прагматичен подход за тези правила. Става дума за обезпечените облигации. Всичко това е включено в една логика, която цели а, да подсили капиталовия съюз. Изключително важно е да не загубим основните цели на този закон, който приемаме. В крайна сметка става дума за това да се подкрепи реалната економика. Разбира се, ние се опитваме да дадем източник на финансиране на банките, който да е дългосрочен, за да може да се постигнат същите тези цели. Трябва също така да обърнем огромно внимание да не поддадем по някакъв начин основата на банките, т.е. да не умекне тя. Всичко това трябва да доведе до по-добро финансиране на лицата и дружествата от страна на банките. Има обаче и много рискове, които стават под въпрос постигането на целите ни в дългосрочен план. Резултатите от преговорите обаче са прекрасни. Те ще ни дадат една възможност, ще дадат възможност на всяка една държава в а такъв пазар общ все още няма, да създаде един инструмент, който да може да бъде използван за постигане на такъв съюз и дори в моменти на криза, които спомена господин Луке. Друг инструмент е създаването на а, така наречените европейски обезпечени ценни книжа. А, това е последното ми изказване в Европейския парламент и затова искам сега да благодаря на всички за отличното сътрудничество. Желая на всички ви светли празници. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожо Берез, заповядайте за една минута. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, Минималното хармонизира националните режими ще създаде законодателен корпус и ние се радваме на това. Така ще може да дадем едно рефинансиране на банките, което да е много полезно и което ще допринесе за по-добър капиталов съюз. Трябва да не забравяме, че тези обезпечени облигации, част от тях са доста рискове, ще дават възможност да издават банките и при трудни условия, като например 2008 година, когато беше кризата, такива облигации. Текстът също взема предвид характеристиките на всеки един национален пазар на такива обезпечени облигации. Например, във Франция има възможност да се смесват активите по обезпечение, които да са различни в така наречения от обезпечения. Може да се включат и потечни и други в Дания, в Германия, в Испания, в Италия, в Полша. Нещата може би са малко по-различни. Това ще бъде една обща основа, която ще бъде инспирирана от най-добрите практики, като искаме да се постигне така наречения е, знак за европейски покрити е, облигации. Този знак е изключително важен. Той ще функционира на пазара и ще дава възможност за презграничен превод, и прехвърляне на капитали. И така инвеститорите ще имат по-голяма сигурност, когато има проблеми за банките и заобщо финансови проблеми. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Не виждам никой, който да иска да вземе думата при спонтанните изказвания, така че давам думата на госпожа Бянковска. Благодаря ви за вашите коментари и изказвания. Те показват, че има широко подкрепа. Инвеститорите в Европейския съюз и извън него ще разполагат с финансов инструмент, е, който да носи съответното обозначение, знак. Те ще отговарят и на условията за надзор. Пруденциалния, балансирания подход означава, че ще се спазват и ключовите разпоредби. Разчитам на по-нататъчната подкрепа на парламента, за да могат тези обезпечени облигации да се превърнат в все още все по-важен източник на финансиране на европейската економика. Благодаря, госпожо комисар. Господин Луке има думата, докладчика благодаря, дами и господа. Благодаря, уважаеми колеги, за дискусията. Благодаря на всички докладчици в Сянка и главно благодаря на сътрудниците от Комисията за чудесното сътрудничество по това законодателно досие. най-важните неща бяха казани вече в дебата. Ще се спре на следното. Искам да отговоря на Нотис Мариас. Естествено, трябва да е сигурно, че облигациите могат да бъдат изплатени и примера за от Гърция сочи, че някои облигации не могат да бъдат заплатени. А, но тук говорим за банкови облигации, които са обезпечени чрез ценни книжа, именно за да е сигурна тяхното а, тяхното изплащане. За това, може би, гръцкото правителство би трябвало да осигури и обезпечи дългови инструменти, държавни, държавен, държавни дългови инструменти чрез покрити облигации. Това би му подобрило е, надежността на едно правителство. Освен това бе казано, че е хубаво да, че, че не бива да накърним добре функциониращите пазари. Това беше и нашата цел, но наша цел беше и да подслоним в нашата директива най-добрите практики. Но двете неща не могат да се осъществят, защото ако не се но щетява и не се пипа а, определен пазар, то съществува възможност за внедряване на лоши практики. Затова смятам, че увеличихме качеството на законодателството чрез хармонизиране, като дадохме стимули на някои системи да се приспособят към по-високите стандарти, които вече съществуват и които ние задаваме. Мисля, че това е добър път в бъдещето. Благодаря. С това приключваме общото разискване. Утре по текстовете ще се състои гласуването. Благодаря на всички, които взеха участие в дебата. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a jest to... И така преминаваме към следващата точка, а именно устен въпрос към съвета и комисията. Правото на парламента за разследване. Давам думата на автора на докладчика. Благодаря. Това не е въпрос искане за остен отговор, а всъщност е на политическо оплакване, което искаме да отправим към съвета и Европейската комисия. Смятаме, че нямаше междуинституционно сътрудничество между съвета, комисията и парламента. И според мен това е нещо изключително сериозно. Искам да припомня какво се случи – 226 член от Лисабонския договор 2009 година даде на Европейския парламент законодателна инициатива да извършва действия. И това е свързано с изборни въпроси и комисии. Дейвид Мартин, Мартен работи по този въпрос. Той започна да работи още при предишния мандат с, с комисията и съвета. Бе одобрен на първо четене текста без съгласието на съвета и комисията. След това аз бях назначен за докладчик през 2015 година, началото на този мандат. Тогава започнах да се опитвам да постигна съгласие с съвета и комисията по един текст, който да бъде одобрен от трите институции. И ето тук вече идва и моята жалба, политическото ми оплакване. Не беше възможно да убедим комисията и съвета да се срещнат с нас по време на тристранна среща и да проведем един смислен диалог, за да се постигне текст, който да ни даде възможност да се излезе с регламент за правомощията на парламента за анкетни а, действия и анкетни комисии. Голяма гъвкавост проявихме към комисията, към съвета. Постоянно искаха нови текстове. Ние постоянно произвеждахме нови текстове. Девет месеца и накрая на базата на това а, направихме един документ, който е неофициален документ, изпратихме го, а вие ни отговорихте с едно писмо, а, в което имате пак някакви правни а, възражения, тревоги, безпокойства. И винаги се влизаше с а, някакво процедурно уж твърдение, което всъщност бе от политически характер и отказвахте да преговаряте. Ето за това се об се жалим тук. Не работихте с нас, нито вие, нито съвета. Никакви преговори. А, в крайна сметка, въобще махнахте с ръка, са едно не съществуваме. И всъщност, е, то, аз съм убеден в това, което казвам. Изключително съм разочарован. Работих с комисията АВКО, го работих с докладчиците в Сянка, с госпожа Хюбнер, която е председател. Четири години работихме и така и не успяхме да постигнем това. И това не е само процедурен въпрос и не е само политическо оплакване, което отправям тук, защото не успяхме да победим в преговорите. Не, основният проблем е, че Европейската комисия и съветът не приемат тази идея да има анкетни комисии в Европейския парламент, е, тъй като се излиза след това с е, определени доклади, а държави членки, комисията и така нататък не ги харесват е, тези неща, които ние установяваме и мисля, че това е основното тук. Вие се страхувате. Страхувате се от това, че ще има свидетели или че ще викаме комисари, които по някакъв начин да свидетелстват или да обясняват какво се е случва. Това е проблема. Вие не приемате, че парламентът може да упражнява такива анкетни действия и да установява такива анкетни комисии. Това е много важно през 21 век в парламентарния живот. Това е задължително. Това са едни правомощия, които има нашия парламент по Лисабонския договор. И Става дума за нарушение на правовата държава, недобра, недобри административни практики и така нататък. А сега парламентът не може да отговори на тревожността у гражданите по определени случаи. Така че а, имаме една много твърда резолюция, но в крайна сметка мисля, че критикуваме комисията и съвета, но е необходимо те да бъдат критикувани. И това ще го дадем на председателя на парламента, който пък ще го предаде оттам насетне на държавите членки на заседание на съвета, както и на шпицен кандидатите или водещите кандидати, за да се знае, че има такова политическо оплакване. Силно се надявам този въпрос да бъде разрешен. Трябва да бъде разрешен, така щото Европейския парламент да представлява хората в Европа цялостно. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Хюбнер от името Авко. Uh, Това е основно средство за парламента да държи отговорни е, представителите на изпълнителната власт. Е, имаме е, данъчни измами и други. Затова е нужно да имаме споделени правомощия за такива проверки. Системно ни бе отказвано да седнем да направим разисквания по същество по отношение на предложението на парламента, защото предложението на парламента не е отчело основните а, проблеми, но се обръща гръб, гръб на тази законодателна процедура, а, която е заложена в договорите. Това означава, че следва да търсим компромис, да намерим решение. Съветът изиска първоначалното предложение на Европейския парламент да съдържа текст, който е приемлив за съвета. Това не е процедурата, към която трябва да се придържа съвета. Европейския парламент отказва да се обсъждат вариантите за постигане на споразумение по многогодишната финансова рамка, защото не харесва предложението на комисията. Тази нагласа не отговаря на принципа за откровенно сътрудничество и всички институции би трябвало да уважават този принцип. Всъщност тук става въпрос за уважение на прерогативите на парламента, институционалния баланс – Съветът и комисията следва да разберат това ясно. В крайна сметка ние нямаме задължение да се да стигаме до едно и също мнение, но сме за призовани да направим опит за това. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Хубнер, думата има господин Чамба от съвет. Благодаря, уважаеми <clears throat> депутати с наближаване на края на мандата е удачно да обсъждаме компетенциите на Европейския парламент и да видим какво се е случило до момента. Съветът винаги е смятал, че анкетните комисии са важен инструмент, който дава възможност за политически контрол на парламента. Това тези комисии са израз на върховенството на закона, така както е записано в договорите. А съветът по много конструктивен начин обсъжда и анализира предложението от парламента. Но съществуват опасения, по отношение на предложението на член 226 от 2009 година, предложенията, които ни бяха пред, предадени, като че ли вървят не точно в унисон с този член. Експертите на техническо равнище проведоха много заседания и се оказа, че има проблематични разпоредби, които не решават най-сложните въпроси от правно и политическо естество. Както се казва в писмото от австрийското председателство до госпожа Хюбнер, съветът приветства на пейпера от парламента и приветства съживяването на диалога между трите институции. Неофициалният документ съдържа някои интересни предложения и предложения за решения, вече предложени от техническите експерти, но неофициалният документ съдържа и някои разпоредби, които будят опасения от страна на съвета. По принцип, позицията на съвета не е променена от доклада, издаден през март. Най-проблематичните моменти са призоваването на политици като свидетели, призоваването на служители като свидетели и налагане на санкции в случай на несъответствие. Компетенциите на Съюза в областта на наказателното право са доста ограничени. Вие знаете позицията на съвета, познавате я добре, така че аз няма да навлизам в подробности. Но румънското председателство ще продължи да надгражда над постигнатото от австрийското председателство и ще остане в диалог с парламента. Съветът е отворен към конструктивен диалог с парламента по това сложно досие. Ако парламентът иска да продължи настоящата работа, съветът е готов да сътрудничи. Благодаря. Е, Благодаря ви и аз. Сега давам думата от името на Европейската комисия на комисар Бенковска. Уважаеми депутати, първо искам да приветствам възможността около този въпрос да изложа позицията на Европейската комисия за предложението за регламент за правото на организиране на анкетни комисии от страна на Европейския парламент. Разбира се, че парламентът може да излезе със свое предложение, но процедурата изиска съгласието и на съвета и на Европейската комисия влизането в сила на Лисабонския договор Европейският парламент направи няколко предложения за такъв регламент. Последното беше неофициален документ, който бе одобрено от АВКО април миналата година и бе изпратено на Европейската комисия и съвета през май миналата година. Европейската комисия признава, че новото неофициално предложение е по-точно чисто правно погледнато и включва някои подобрения. Например, що се отнася до правилата за създаването на такива анкетни комисии, процедурните правила, които са свързани с предварителните проучвания, както и контактните лица за такива проучвания. Новото неформално предложение също включва упоменаване на регламента за защита на физическите лица, що се отнася до обработката на личните данни от страна на европейските институции, както и рамковото споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. Но неофициалният документ съдържа някои институционални проблеми, както и правни такива, които всъщност са в сърцевината на тази дискусия още от 2012 година. Най-голямото ни безпокойство е свързано с санкциите за не спазване на разпоредбите на този регламент. Някои част от някои елементи като например проверки на място от страна на комисията, изслушване на комисари, бивши комисари, изслушване на служители, бивши служители, както и изслушване на физически лица. След това, нововведените правила, които са свързани с съдебна защита при нарушаване на разпоредбите на регламента от страна на тази анкетна комисия, на служители и други служители на Европейския парламент и накрая – разпоредби, които дават свобода на парламента, що се отнася до прекратяване на процедурата, ако започне съдебно дело. Независимо от всичко това, бих искала да подчертая, че Европейската комисия продължава да е ангажирана и има желание да вървят такива тристранни дискусии, за да се намерят подходящите решения а, около елементите, по които все още има спорове между трите институции. Бъдещия регламент за правото за организиране на анкетни комисии ще даде възможност на Европейския парламент да разполага с индекватен инструмент, който да спазва институционалните прерогативи и да даде необходимата защита на правните рамки на държавите членки. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо комисар, сега господин Виланд от името на ЕНП, обаче него го няма. Не е в залата, затова от името на либералите госпожа Хагерал Атондо Руис. Благодаря, господин председателю. Не зная дали слушахте господин Чамба, но той многократно се позова на годините, през които е работено по тази тема и нуждата от сътрудничество. Нека започна с ясна теза. Тук имаме капацитета да работим по-добре по панамските документи, финансирането на тероризма, защото вие в съвета искахте да сложите край на това. Господин Хариги има умения като преговарящ и умение за постигане на консенсус, но това не стана, защото вие в съвета не желаете да си сътрудничим. Нека наречем нещата си истинските им имена. От 25 години ние работим на базата на едно остаряло решение, което е нецелесъобразно Нуждаем се от тези правомощия, а вие не желаете да ни ги дадете с всякакви аргументи, за да се обосновете. Но така губим доверието в нас, тъй като нямаме право да правим проверки. Но това не е честно и не е правилно сродните ни организации, като комисията и съвета, вързват в ръцете на парламента и на 40 милиона европейски граждани и техните пряко избрани представители. А, това е нещо, което трябва да имаме като право. Господин Хауреги работи 5 години по темата, както и Данута Хубнер. А, не е част, честно това, което се прави. Затръшнахте вратата под носа ни. Единственото, което мога да добавя е, че съвета не направи предварителна оценка и от 30 години познавам докладчика, чудесно се справя. Тъй като не виждам господин Шолц, а, всъщност вие а, просрочихте времето и тъй като господин Шолц тук а, не го виждаме, госпожа Джеймс. Благодаря. Европейският парламент се оказва просто витрина за европейската демокрация. Ако демокрацията трябва да има смисъл, то тогава избраните депутати, моите колеги тук, трябва да могат да поставят под въпрос всичко, което е, засяга техните избиратели. Правото на разследване трябва да стъпи на правна основа. То явно е, парламентът не е нищо друго от, освен е, кукла, която е параван за комисарите. Съветът и комисията действа обструктивно. И сега се чудим защо популистите и евроскептиците получават толкова голямо влияние. Просто защото имаме голям дефицит в демокрацията. Благодаря. Господин pane předsedající. Já musím říci, že jsem z postoje. Благодаря. fakticky pohrdání parlamentem. Primárně. Разочарован съм от позицията на комисията и съвета. Първичното законодателство дава ясно право за анкетни действия – Сега нямаме акт за изпълнение и това е срамно. И съм изумен от поведението на съвета. Защо да не е възможно да се работи? Това е много тъжно. Очаквам представителите на демократичните държави членки да положат по-добри усилия, за да дадат възможност ние да изпълняваме своите правомощия, тъй като ние пряко представляваме гражданите, ние имаме ясни правомощия, които ни се дават от учредителните договори. За съжаление, комисията и съветът ограничават нашите правомощия. Ако това се случваше някъде другаде, ще да го разбера. Често критикуваме случващото се в трети страни, как се потъпква закона там но тук се оказва, че проблемите са по-наболели при нас. Помислете по този въпрос. Защото е позорно това. Е, Благодаря ви спонтанните изказвания. Само един човек се е записал. Господин Мариас, заповядайте. Една от основните функции на един парламент е законотворчеството, надзора и анкетните комисии в парламента. Това правят парламентите. И е право на този парламент да прави проверки, да провежда анкетни комисии – това е част от първичното законодателство и ние би трябвало да можем да упражним тези наши права. Ако нямаме такива анкетни комисии, които да проучват Wikileaks и панамските документи в хода на една проверка, то парламента остава безучастен, рухва доверието и за това ние искаме да упражним своето право и позицията на съвета въобще не помага в тази ситуация. Благодаря ви. Господин Шолт се завърна. И така му давам дума за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам още от началото да кажа, аз съм за това да се представим пред Европейския съд и да помолим за уважаване на нашето права, право. Даже сме задължени за това, защото сме парламента на гражданите и право на гражданите е да имат силен парламент, който да защитава техните е, интереси. Тактиката на съвета е да отлага, защото някои водещи политически е, фигури се страхуват от парламента. Какво ще се случи, ако парламентът покани като свидетели членове на правителства или високопоставени чиновници? Какво ще се случи, ако се наложат санкции срещу онези, които не следват правилата? И комисията не иска да следи за прилагането на договорите, а подпомага в този аспект съвета. Много по-ясно ще е за гражданите какво е демократично право, когато парламентът има правото да, изиква, да изисква съответните документи, от какво се страхуват определените политици или чиновници от, от, от истината? Може би се страхуват именно от това, което ще излезе на светло. Благодаря. А сега госпожа Бянковска има думата. Господин председател, драги колеги, благодаря ви всички коментари и бележки. Комисията дава голямо значение на ролята на парламента в, по отношение на, на парламентарния контрол, като целта на това е да се гарантира, че ще е, създаде отклик на тревогите на гражданите по отношение на прилагането на европейското право. Комисията отчита работата, която се върши от институциите и също отчита, че документът отразява известен напредък. Заедно с това, както споменах по-рано, комисията смята, послед... смята, че последното предложение, не официално предложение, включва някои тревожни моменти, като например санкции, разследващи, средства за разследване и така нататък. Комисията трябва да разполага с инструмент, който да отразява институционалните прерогативи и правните рамки на държавите членки. Комисията е готова да влезе в конструктивни тристранни преговори, така че да се намерят решения на тревогите, които все още съществуват. Надяваме се да се направи, да се, да се осъществи напредък по този деликатен въпрос в политически план. Благодаря. Господин Джамба има думата сега. В заключение искам да благодаря за този откровен и енергичен дебат. Нека да кажа, че и е, румънското и унгарското председателство имат желание да се ангажират с открит обмен на становища, за да може да се постигне споразумение между институциите. Темата се разглежда на много работни групи и, за съжаление, при настоящите обстоятелства очевидно няма да може да се приключи досието. Нека отново да кажа, че съветът има желание да работи с Европейския парламент. В края на краищата ние имаме общи интереси, да има ясни правила за възможностите и правомощията на парламента и неговите задължения. Благодаря на докладчикът за отличната му работа по, доклад, по файла и мога да кажа, че е, докладът е едно голямо подобрение спрямо предходния текст. Отново благодаря за вниманието. За последен път се срещаме с вас. Благодаря за добрия дух на сътрудничество по време на нашата работа и за е, готовността е, да имаме искрено сътрудничество. И ние благодарим. Беше удоволствие да работим да, е, с е, румънското председателство. С това приключваме дебата. Има една проекторезолюция, подадена от комисията АВКО. Ще гласуваме утре. и преходиме до kolejnego пункту. И сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Това е доклада на Хозе Мануел Фернандес и Роберто Галтиери за е, програмата Инвест ЕУ или Европейски съвет. Първо господин е, Фернандес. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя комисията и да благодаря на всички, които са работили по толкова важната програма InvestEU до 2027 година. Благодаря на моя съдокладчик господин Гуалтиери. Благодаря специално на Отмар Карас, който работи по инвестиционния план – до 2020 година, тъй наречения план Юнкер. Благодаря на докладчиците в сянка, на служителите на парламента, на бюджетната комисия и нейния секретарят. 2021 до 2027 година имаме нов инвестиционен план, който ще обедини 14-те съществуващи финансови инструменти. Това е вид опростяване – но също времено и ново ниво на амбициозност. Европейският парламент би искал тези обединени финансови инструменти да имат същата гаранция. За това ние заделяме допълнително 40,8 милиарда. Искам милиона, извинете, искаме да мобилизираме допълнително 700 милиона. Това е финансовата рамка. Но същевременно ще кажа, че съм много доволен от предварителното споразумение. Разбира се, предстоят и преговорите по МФР. От тях зависи окончателното приключване. Ние имаме няколко цели. Едната е устойчивата инфраструктура, другото, другата е маки и средни предприятия, след това научно-развойна дейност и иновации и на четвърто място социалната цел. Европейският съюз трябва да направи така, че разликите в инвестициите между различните държави и региони, както и различния достъп до финансови пазари, трябва да останат в миналото. Необходимо е да се сложи край на трудностите при финансирането. Това означава държавите членки да се подготвят за иновации. Имаме и допълнително доброволно участие на държавите членки, които са развили финансови инструменти, имат национал... национални насърчителни банки и са преодолели определени слабости. У Parlamento има постура muito positiva que contribui para. Мога да кажа, че нашите предложения бяха посрещнати много положително, защото те допринасят за конкурентоспособността, растежа и заетостта, както и управлението на финансовите инструменти. Освен консултативния съвет, ние включваме и економическия и социален комитет и комитета на регионите. Те също ще бъдат ангажирани, защото за нас регионите са много важни. То в крайна сметка Европейският съюз е на гражданите, но също и на регионите. Много е важно регионите да подобрят управлението на този инструмент. Освен това, се надяваме да стигнем от 25 до 100% при националните банки. Благодаря. Не виждам съдокладчика в пленарна зала, господин Гуалтиери. Сега давам думата на госпожа Бенковска от името на комисията. Благодаря. Уважаеми колеги, днешните дебати по програмата InvestEU и това, че, става, че, че това става на последното пленарно заседание е емблематично във връзка с инициативите на комисията в подкрепа на инвестициите през последния мандат. Искам от името на цялата комисия да ви благодаря за подкрепата. Частичното споразумение, което постигнахте в, за рекордно време ни дава възможност да процедираме максимално скоро. Така ще се осигури навременно изпълнение от самото начало на следващата многогодишна финансова рамка. InvestEU ще опрости а, съществуващите финансови инструменти и с а, е, единен правилник за, за гаранции ще се попълнят празноти в инвестициите и, и там, където положението куца градски транспорт, социално сближаване, всичко това са само част от областите, които не намират достатъчно финансиране. Европейската гаранция е, в InvestEU ще отключи нови средства, които ще са обществена полза. За изпълнение на целите програмата ще бъде подпомагана от консултантския център InvestEU. Комисията високо оцени това, че парламентът, е, че законодателните органи и от двете страни одобриха новите е, инициативи. такива участници като международни финансови институции, Европейската банка за възстановяване и развитие, националните насърчителни банки и други институции ще имат възможност и те да се включат в процеса на инвестициите по такъв начин. Ще оползотворим всички експертен капацитет, като подобрим географското разпространение на инвестициите в отклик на, на, на потребностите на местно ниво. Всичките тези участници ще бъдат събрани на едно място ще изградят своите системи и ще им бъде дадена възможност да поемат отговорност и в оформянето на инвестиционните програми. Така ще се създаде една общност на дългосрочни инвеститори, в които подкрепят политиките на Европейския съюз. Парламентът е изиграл много важна роля а, в този процес, като укрепи а, прозрачността и, и, и постави още по-високо целите за климата. В заключение, искам да кажа, че оценявам високо усилията на докладчиците, на докладчиците в Сянка и всички а, свързани с а, досието комисии. В едни много амбициозни срокове беше докаран, беше приключена работата по това досие и искам да се възползвам тази възможност да благодаря и на романското председателство за тяхната отдаденост и усилия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бенковска. Сега от името на Комисията по регионално развитие, госпожа Джентиле. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние сме свидетели на много промяни в Европа, в, включително и в политиката ни на бюджетни економии. Цифрите за заетостта от последно време показват, че се движиме и в посока социална Европа. Малките и средни предприятия ще имат полза от предлаганата програма. Тя ще работи и за инвестиции в околната среда, обучението, придобиване на нови умения здравеопазването също ще бъде подкрепено от тази програма, както и социалната економика. Инвест EU е нова инициатива, която ще подобри качеството на живот на хората и ще се бори с бедността. Благодаря. Сега давам думата на господин Гуалтиери в качеството му на докладчик. Президенте, е благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представя резултата от тази дълга и продължителна работа. Много разговори водихме, но резултатът е положителен. Искам да благодаря на господин Фернандес, докладчиците в Сянка и всички допринесли колеги. Преди пет години започнахме да работим по проекта. Финансовата криза, политиките на финансови ограничения доведоха до драматичен спад на инвестициите в Европейския съюз и нашият приоритет беше наистина да дадем нов тласък на инвестициите като предусловие за растежа и заетостта. Благодарение на пакта за растеж и стабилност и благодарение на фонда EFSI, ние успяхме наистина да променим курса на инвестиционните политики. Сега имаме нови политики, които са отворени към иновациите, инфраструктурата, социалните блага и борбата с измененията на климата. FC наистина беше стратегически важен инструмент. Ние искаме да бъдем сигурни, че ще тласнем напред социалната и устойчива инфраструктура, ще попълним огромните празнини в социалната економика. Искаме да видим проекти в здравеопазването, образованието, социалните жилища. Мисля, че ние подобрихме заедно с съвета текста на комисията. Гаранциите при инвестициите трябва да са свързани с рисковия профил на основните операции. Ние можем да имаме по-благоприятни условия за определени инвестиционни платформи, за да насърчаваме проекти които имат за цел именно да попълнят празнините при инвестициите. С други думи, парите да отидат там, където са най-необходими. Много е важна ролята и на Европейската инвестиционна банка, разбира се, но в тези инвестиционни проекти националните насърчителни банки – също ще имат пряк достъп до финансирането и това осигурява по-добра гъвкавост, а и по-гъвкаво финансиране на определени проекти. Ще бъдат разкрити и нови работни места. Това е един допълнителен резултат, като по този начин държавите членки ще могат да, да посветят част от ресурсите си за кохезионната политика, като част от националното разпределение по InvestEU. Това няма да бъде отчитано при изчислението на структурния дефицит по пакта за стабилност. Ето защо ми се струва, че текстът е много балансиран, поне 55% от инвестициите са за устойчива инфраструктура. По този начин ние ще изпълним и целите за климата на Парижката конференция. Важно е да има по-голяма сигурност за инвеститорите. Ето защо многогодишната финансова рамка също трябва да може да се справи с бъдещите предизвикателства. Ние искаме един силен европейски бюджет. Програмата InvestEU е необходима. Тя е много важна за изпълнението на нашите политически приоритети през следващия мандат. Ние искаме една добра инвестиционна програма, която да позволи и екологичната трансформация на економиката ни и да има повече растеж и заетост. Благодаря. Благодаря ви. Господин Карас, от името на НП. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господа докладчици. Искам да благодаря на, на, на всички които заедно се, с мен се, се, се бориха за тези инвестиционни иновации. В началото почнахме с плана Юнкер, първите инициативи. После инициативите бяха продължени до 2020 година. Бяха разширени географски така че достигна до Африка. И сега в края на този мандат вече разполагаме с проекта InvestEU, който да продължи до 2027 година. Новите инвестиции <clears throat> бяха привлечени именно поради тези инициативи. – малки и средни предприятия са получили подкрепа 1 милион и половина нови работни места са създадени. Чрез InvestEU ще се повиши ефективността, ще се намали а, бюрокрацията в 14-те финансови инструмента, които сега идват по чапката на, на, на, на този проект. Също укрепваме изпълнението а, на климатичните и екологичните цели. по-добри консултантски услуги, повече възможности за подпомагане на малки проекти и даваме гаранции, че е, е, тези проекти ще се изпълняват на местно ниво. Също така се повишава прозрачността на решенията, които се вземат. Това е четвъртата стъпка, не е последната, но е четвъртата стъпка на, на, на, на засилване на частните и публичните инвестиции в интерес на Европа в интерес на, на растежа и развитието и се надяваме това да продължи и за в бъдеще. Благодаря. Госпожа Глонец Морен. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Поздравления, естествено, за докладчикът. Това частично споразумение е временно. Става дума за програмата InvestEU в рамките на многогодишната финансова рамка до 27. Парламентът изпраща с тази програма сигнал към съвета с гордост, защото тук става дума за план за инвестиции по примера на плана Юнкер за развитие на новаторството. Тук ще се даде възможност да се развиват местни проекти за цифровизация, устойчиво развитие, а също така и възможността да се дадат гаранции за е, етично и устойчиво финансиране. La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et les banques d'investissement тук е, е, ще се даде възможност за подкрепа от страна и на банката за развитие инвестиции, и националните инвестиционни банки, за да могат е, да се работи за борба с климатичните промени, разбира се, според споразуменията от Париж. Е, докладчикът говори за четирите основни аспекта на програмата, което, с което виждаме, че в момента могат да се правят и инвестиции в социалната е, сфера, е, също и в сферата на културата и творческите постижения. Защото е, културата не може да остава на страна от основния дебат. Ние трябва да се обърнем към творците, които създа, са създали историята на Европа. Иначе ние ще останем без е, история. Инвест EU е, трябва да споделя и да подкрепя промените в Европа и всички усилия е, за справяне с, е, примерно, климатичните промени и други предизвикателства. Нашата Европа трябва да се обърне към гражданите, да превърне в реалност тяхните амбициозни амбиции. Господин Пакет, благодаря господин председател, уважаеми колеги. С програмата InvestEU Европа може да инвестира в устойчиви проекти и предприятия с около 40 милиарда европейски гаранции. Това не са субсидии, това са гаранции, което означава, че ще бъдат привлечени огромни инвестиции. Европейските компании ще получат подкрепа, няма да бъдат повече зависими от големи извън европейски донори. Всички налични инструменти се обединяват в този единствен инструмент. Мисля, че подходът е отличен, всичко е упростено. Имаме националните насърчителни банки, които е, ще имат и по-голяма роля. Това включва и фламандските банки. Мисля, че резултатът ще бъде отличен. Ние можем наистина да осъществим промяна. Това е последното ни пленарно заседание, може би, и мисля, че е отличен начин да го приключим. Благодаря. От името на АЛДЕ колегата Виринг. Ахто voorzitter, комисарис, beste колегас. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, драги колеги. След FC, Invest EU ще изиграе много важна роля през следващия мандат. Фондът е насочен в много важна посока. Една от полуките, които си изведохме от за 2008 година е, че стабилната економика е, е, е економика на инвестициите. 650 милиарда допълнителни инвестиции благодарение на тази програма ще бъдат осигурени. Това е е, е, това дава едно обещаващо е, бъдеще. Това са инвестиции в иновациите, научните изследвания и цивилизацията. С това се гарантира, че Европейския съюз през бъдещия период ще се превърне в едно от най-атрактивните места за инвестиции. Ще привлече инвеститори, творчески умове и работна сила. Та, време е да, да запълним тази празнина в инвестициите. Благодаря. Благодаря от името на ГУЕ господин Папа Димулис. Благодаря, господин председател. Предложението от двамата докладчици е много подобрено спрямо първоначалния текст на комисията, но все още остава много далеч от нуждите. Ние имаме нужда от много повече инвестиции в Европейския съюз като цяло. И всичко все още не е конкретизирано, защото новата многогодишна финансова рамка не е започнала да действа. Вместо да се увеличат средствата, Европейската комисия смята да ги урязва. Аз съм докладчик в Сянка и подадох предложение за подобряване на текста на комисията, да се намали бюрокрацията, да се постигне по-добро географско покритие, да се ангажират малките и средни предприятия и да имат по-сериозна роля банките за развитие. но считам, че предложението може да бъде и още по-амбициозно, затова смятам да подам още изменения. Благодаря. От името на зелените, господин Соле. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. За нас InvestEU трябва да бъде най-вече инструмент за постигане на устойчива економика – затова и приветстваме увеличаването на дяла при инфраструктурата, свързана с климата. Ние трябва да бъдем твърдо решени да изпълним парижското споразумение. Очакваме EU e да се придържа към принципа на устойчивото инвестиране. Европейският парламент е заявил, че устойчивите инвестиции не могат да бъдат свързани с въглищата или атомната енергетика. За нас е важно да насърчим проектите от ключово значение за прехода към екологичната економика. Също така сме твърдо против използването на InvestEU за проекти в областта на отбраната. Има далеч по-наболели социални и екологични нужди но нека се върнем към положителното. Аз приветствам участието на националните и регионални насърчителни банки. Те са много важни за определени проекти за националните и местни пазари. И накрая благодаря на докладчиците за отличната им работа. От името на НСПД господин Арнот. Благодаря, господин председател. За последен път се изказвам в Европейския парламент. Не съм се кандидатирал. През 2014 година бях избран с мандат за Брексит и, и, и ние спечелихме тогава и аз ще се опитам да се придържам към този мандат изборите от 2015 година доведоха до референдум, референдума пък доведе до, до трябваше да доведе до Брексит, а пък 2017 години изборите потвърдиха това. Четири пъти британците много ясно казаха какво искат. Сюрреалистично ми се вижда, че три години по-късно продължаваме да говорим за InvestEU 40 милиарда пари на дънокоплаци и, и, и още и още пари за технически дейности. Продължаваме да не знаем дали Обединеното кралство в крайна сметка ще бъде част от е, следващата 7 годишна финансова рамка. 29 март, 12 април, 30 юни, 31 октомври. И аз, е, да, виня е, британското правителство за това. Сега е, бе казано на британците, че казаха на политиците, че искат да, да, да <clears throat> напуснат Европейския съюз и ще го кажат за пети път на 23 май. И ще цитирам една, една песен на Франк Синатра. Края е наближил и аз ще пусна завесата на края. Значи не, не станаха нещата по начина, по който си ги представяхме. Но станаха по, трябваше да станат по начин, по който нашите избиратели ни казаха. И това трябва да правят и бъдещите политици, да ги слушат. Благодаря. Госпожа Малетич. Една минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Фернандеш и господин Готиери за много доброто споразумение. Става дума за ключови компоненти от програмата InvestEU. Както каза и госпожа комисаря, тук се създават много добри стимули за бъдеще. Бъдещите преговори ще са от решаващо значение и през следващия мандат на парламента по програмата InvestEU. Важно е да оформиме тази програма, а след това и да започне тя да се изпълнява в страните членки. Особено важно е да направим достатъчно видима за всички. Проекти, които не могат да получат финансиране от търговски е, банки или кохезионна политика, ще могат да бъдат финансирани по тази програма ще е, се работи за иновации, за новосъздадени е, компании, за предприемачи, които имат е, нужда от втори шанс. Тоест, проекти, които имат потенциално, не могат да получат заем от търговски банки. Смятам, че трябва да обърнем внимание на географското разпределение на проектите. FC бе насочен към по-развитите страни, а сега трябва да помогнем и на по-малко развитите да излязат с проекти. Благодаря, госпожа Берес. Господин председател, госпожо комисар, Приемането на този текст за създаване на програмата InvestEU се вписва в ангажимента на сегашната Европейска комисия под натиска на социалистите. С плана Юнкер ние всъщност имахме стратегически инвестиции 2015 година, подновени 2017 година. Имаме и МФР, което трябва да се договори до 2027 година, но договореното до тук трябва да бъде приветствано. Същевременно имаме участие на управителен съвет, участие на ЕИБ, независими експерти, посочени от Европейския парламент и така нататък. Тази програма цели ключови инвестиции в социалната, екологичната сфера. Европейският съюз трябва да се грижи за устойчивата инфраструктура и устойчивите инвестиции, включително и в творческите индустрии. Що се отнася до амбициите по отношение на околната среда, ние трябва да сме на висотата на поетите си ангажименти 40% да се заделят за екологизиращи мерки. Накрая статута на ЕИБ отново комисията смята, че това трябва да е нашия привилегирован партньор – мисля, че в следващия мандат този въпрос отново ще се разгледа, защото това не е оптималния вариант. Колегата Мец. Благодаря, господин председател. Тази програма е отправена към малките и средни предприятия най-вече и накрая тръгва в добра посока с ясна цел да се борим с климатични промени, с увеличаване на финансирането на съвещателни е, центрове. Идеята за включване на измеренията на климатичните промени във всички е, проекти и така нататък. За съжаление, остава възможността по тази програма да се инвестира и в е, проекти по отбрана и е, също за летища или е, мрежи, които използват изкопаеми горива ние трябва да си дадем ясно сметка колко важно е бъдещето на планетата. За това трябва да работим за зелена економика. Гласувайте за зелените. Господин Поспишил. Благодаря. Колегите вече казаха много по отношение на, на този инвестиционен план. И аз подкрепям казват от Invest EU. За мен е, е много важен проект. Опитът ни с FC показва, че подобни стимули за тях има смисъл. Важно е да се съсредоточим на такива области, където е трудно да, да, да се намери частно финансиране. А, радвам се, че проектът ще се съсредоточи върху малките и средни предприятия, а, климатичните изменения, околната среда, научно-изследователската и развойната дейност. А, вярвам, че в бъдеще този проект ще даде своя принос а, за европейската економика и а, ще може да се използва и като а, гаранция за, за, за частни заеми. Радвам се, че FC има продължение, че ще надстроим постигнатото в FC и че вече имаме план за следващия финансов период от 2021 до 2027 година. Ще си извлечем полките и ще подобрим а, бъдещите проекти в съответствие с тях. Надявам се следващия парламент да, да доведе до край тази инициатива, така че наистина тя да тръгне от 2021 година. Благодаря, господин Фернандес. Една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, преди 5 години ние социалистите поискахме да се сложи край на строгите финансови ограничения и казахме, че трябва да се насърчи търсенето потреблението. Мисля, че наистина постигнахме успех. Имахме плана Юнкер и това се оказа много важно за преборването с последиците от кризата през последните години. Сега правим още една крачка по посока на един постоянен инструмент, наречен InvestEU, който би трябвало постоянно да насърчава този вид инвестиции – не можем да забравим обаче, че планът Юнкер беше роден за да се приложи антицикличната политика в Европа. Нека не го забравяме. Благодаря. Колегата Буда domnule președinte aș dori și eu să îi felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. investeu reprezintă una din. Благодаря. Поздравления за двамата докладчици. Това е една от основните политики на Европейския съюз и гаранциите е, ще е, гарантират инвестиции. Това естествено ще доведе и до последици като економическо, социално сближаване, повишена конкурентна способност, новаторство, отговорно използване на ресурсите и други. В момента инвестициите се съсредоточават само в няколко страни членки – и идеята да се насърчават проекти през InvestEU трябва да е свързана и с създаване на един географски баланс, за да се преодолее разликата между регионите. FC е, има своята важна роля, но процедурите му са много усложнени. Затова InvestEU трябва да упрости е, процедурите, да намали бюрокрацията и на европейско и на национално ниво и да даде възможност да станат по-привлекателни малки проекти на местно ниво, за да се използват максимално ресурсите, примерно като се създават кластери или се разработват новаторски продукти. Много е важно, че ще се насърчава и творческата индустрия. Благодаря. Господин Рюбик има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря също на, господин Карс. Години наред той а, работи в подкрепа на политиките за малки и средни предприятия. Това е от стратегическо значение за, за, за, за гражданите, за населението. Така се създава а, благоденствие. 25 години наблюдавам тези процеси и си спомням а, как многогодишната програма за, за малки и средни предприятия бе създадена а, програмата за малки и средни предприятия. 250 милиона тогава раз, раз, разполагахме. следващата програма вече възлизаше над, над 2 милиарда. Програмата за предприемачество. След това 3 милиарда, FC, 500 милиарда. Виждаме как политиката за малки и средни предприятия се развива и на нея се гледа много сериозно. Също така 55% могат да се бъдат оползотворени за, за, за целите, за, свързани с книгата. Европа създава една много прогресивна политика. Чрез това и, и, и образец а, модел в глобален план. А, не е лесно за малките и средни предприятия да получават подкрепа, но не е и невъзможно, както доказахме. Благодаря. Благодаря. Господин Нотис Мария е единствения, пожела да се изкаже в спонтанните изказвания. Благодаря ви, господин председател. InvestEU е програма, която би могла наистина да допринесе за разкриване на работни места, създаване на умения, но не бива да повтаряме грешките от плана Юнкер, тъй като видяхме опита с него в Гърция. Повечето от средствата по ЕФСИ бяха освоени от многонационални компании. Те разграбиха моята страна. Вземете Фрапорт, например. Те трябваше да инвестират в Гърция по прословутата програма за инвестиции, наложена от тройката – но те взеха огромна сума от ЕИБ, огромна сума и от гръцка банка и заграбиха летищата. Това не може да се нарече инвестиция на местно или регионално ниво. Това е приватизация, която се финансира от Европейския съюз. Нека подкрепим МСП на практика, а не на теория. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Бенковска без... Е, Благодаря, уважаеми господа депутати. Благодаря за дискусията. Благодаря за положителните отзиви за програмата. Основният извод, който си правя от дебата, че програмата се радва на голяма е, подкрепа. Отбелязвам си също и е, големите очаквания и препоръките ще ги предам и съм сигурна, че те ще бъдат отразени в подготвянето на програмата. Благодаря за вниманието, благодаря за подкрепата, благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо комисар. И в заключение, господин Фернандеш. O investimento е é Инвестициите в публичния сектор са огромно значение. Инвестициите в частния сектор също са изключително важни и насърчаването на частната инициатива, повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз, насърчаването на предприемачеството, новите предприятия – повишаването на производителността на Съюза заедно с това. Това са начините е, за постигане на, на, на, на по-добро работно е, възнаграждение в публичния сектор и в частния сектор. Инвестициите в публичния сектор е важно за тях правителствата да изиграят ролята си. Е, у нас в Португалия при сегашния инвестиционния план, за съжаление, е, правителството и пред, министър, предни е, министър Педро Маркис не използва нито едно евро, не инвестира нито едно евро от тези средства. Планът Юнкер, както InvestEU, може да се използва и е, за, за, за инвестиции в частния сектор. Всеки трябва да си върши работата, да си изиграе ролята. И тук, в Европейския парламент, ние приемаме тази програма, за, за, за да мобилизираме 700 милиарда евро. А, трябва да постигнем добро географско разпределение на тези средства. И е много, много важно в държавите членки да има национални центрове, национални платформи, които да подкрепят инвеститорите. Може да има и регионални такива платформи, които да, да подпомагат а, а, участниците в процеса. Така, така ще се е, постигне достатъчно е, освояване. Това ще доведе до повече заетост, повече работни места, повече економически инвестиции, повече растеж и по-конкурентна Европа, а същото време и по-приобщаваща. Благодаря. Благодаря. Обявявам край на дебата. Това е последният дебат е, в този мандат, който аз председателствам. Благодаря ви за, за, за участието. Утре ще, се, утре ще гласуваме. След това има още едно заседание. Четвъртък започваме в 8.30 до 14 часа. Дневният ред е публикуван в интернет на сайта на парламента. Обявявам, преди да обявя заседанието за закрито, давам думата на господин Рубик. Господин председател, от името на пленарната зала искам да ви благодаря мисля, че вие бяхте отличен председател и искаме да ви пожелаем успех. Наистина се надявам, че бихме могли да се срещнем и при други обстоятелства и да имаме лични контакти, може би във вашата прекрасна страна. Много ви благодаря.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 Адоптате са диспонибиле, дака вече обсервация. Добър ден, обявявам за заседанието за открито. Изпратен ви е протокол от вчера. Има ли някакви възражения? С това се приема в протокола. И пристъпваме към първа точка от дневния ред. Доклада Мецола. Европейската гранична и брегова охрана. Давам думата на докладчика госпожа Мецола. Благодаря. Господин председател, когато ми бе възложено това досие, никой не си мислеше, че всички ще успеем, че ще успеем да, да, да, да, да приключим работата 6 месеца по-късно от началото на, на, на работа по досията. Много интензивно работихме при обсъждането на, на всички специализирани а, аспекти на, на, на, на досието, но благодарение на всички колеги, докладчиците в Сянка, комисията, държавите членки, успяхме да, да се споразумеем по една нова система, с която да се гордеем. По време на преговорите знаехме, че трябва да сме справедливи към онези, които се нуждаят от защита, трябва да сме строги с онези, които нямат право на достъп и особено строги с тези, които се, се опитват да се възползват от, от уязвими хора. Днес а, гласуваме, а, за да потвърдим, за да приемем а, този законодателен акт. А, преодоляхме много а, пречки с цел да, да, да, да, да създадем тази нова система на охрана в бъдеще. С това ще гарантираме безопасността на границите си, ще се борим с престъпността и така ще защитим правата на хората, които имат нужда от закрила и, и, и ще вървим по пъти към управление на миграцията трябва да направим така, че външните граници, държавите членки, е, е, които са по тях, да си изпълняват задълженията. Това е много важно, за да, за да можем ефективно да, да, да се справим с мигрантската криза. А, този законодателен акт не е единствения, който е необходим в е, сектора, но е от огромно значение за сътрудничеството в тази област. Ако настъпи криза подобна на тази от 2015 година, държавите членки, които са външни граници, като, като Малта, например, вече ще разполагат с, с допълнителни кадри, които да им помагат да се справят с ситуацията. Регламентът, който договорихме през последните няколко месеца, се отнася не само до тези допълнителни 10 000 души, но също с него се повишава и ефективността на връщането на лица, които нямат съответните права. Сега има повече възможности за помагане на, на държавите членки при идентифицирането на нередовните мигранти, помощ при издаване на пътни документи и други видове подпомагане. Горда съм, че успяхме да създадем една нова функция в агенцията, която да е пазител на основните права, така че правата на всеки един човек да бъдат а, защитени. Имаме нови нива на, на защита, а, които почиват на европейските ценности, които са така важни за нас. Дори и, и в а, такива а, а, деликатни области. Европейския съюз трябва да опази основните права а, в момента, в който те са най-необходими. Благодаря. Комисар Аврамополос има думата. Благодаря. Е, Благодарих ви на, на, румън, на румънски. Кажете ми само, справям ли се с произношението. С времето ще освоя. Скъпи колеги, няма да крия от вас, че е, за мен е, е, предложението за Европейската гранична и брегова охрана е ключово, основен елемент от политиката ни за миграция – не можем да е, създаваме подобна е, охрана в е, толкова кратко време, ако не сме наясно с сложността на законодателната процедура. И това, че успяхме, е действително постижение. Искам да изкажа най-сърдечни благодарности на докладчика госпожа Мецова, на докладчиците в Сянка, а и на румънското председателство, което успя да излезе с много балансирани компромиси. Тук отново показваме, че когато работим заедно, можем да постигнем истински резултати така и гражданите ще видят, че Европейския съюз има желание и има възможност да действа. Когато е, кризата стигна своя връх през лятото на 2015 година, Европа се оказа изненадана. Ние бяхме е, изправени пред. Е, потоци от е, мигранти от, е, на източните и южните ни граници и следваше да реагираме решително. Нямаше консолидирана агенция за граници, нямаше понятието приемни пунктове или хотспотс. Системата за обежище се оказа, че не е достатъчно адекватна информационните ни системи не можеха да, си, е, да се съчетават. Трудно беше и да си сътрудничим с трети страни. Затова е, трябваше да предприемем и незабавни, и дългосрочни мерки. Работехме и на двата фронта паралелно. И сега, 4 години по-късно, който и да се опита да прекрачи нашите външни граници незаконно, ще е обект на преглеждане, на вземане на отпечатъци и така нататък. Подсилени сме целия режим за гранична и брехова охрана, включително информационните системи, които вече са оперативно съвместими. Новият регламент, който обсъждаме в момента, ще ни даде възможност да постигнем и повече. Един от ключовите му елементи е корпуса на Европейската гранична и брегова охрана – който ще се разгъне в пълен капацитет до 10 000 души до 2027 година. Ще е, можем да разчитаме на първите екипи още от 1 януари 2021 година. Други ключови моменти от предложението, които са, променят ситуацията изцяло – че е, въпроса, е, че даваме изпълнителни правомощия на екипите за управление на границите в рамките на своите правомощия. Естествено, съответните власти на страните членки ще останат отговорни и ще е, имат е, контрол над дейността на Европейската гранична и брегова охрана на тяхна територия. И независимо, че правомощията ще останат за националната държава, ще има възможност да се проверяват и документи за самоличност, да се позволява или отказва влизане на гранични пунктове, да се подпечатват документи за пътуване, да се осъществява патрулиране и да се спира незаконното влизане през границата, а също и да се оказва помощ в изпълняването на решения за връщане особено при придружаването на граждани не от Европейския съюз, които насилствено биват връщани. Оперативният състав ще е, бъде селектиран с оглед на най-високите професионални критерии и ще се развива и съответна култура на действие. Постигнатия компромис дава възможност агенцията да подкрепя страните членки в областта на връщането на незаконни мигранти, така че да можем да реагираме на непрекъснатия натиск от е, миграция. Има и други моменти, примерно изчистване на процедурата за наблюдаване за спазването на основните права в дейността на агенцията. Спазването на основните права е в основата на всички решения на комисията, включително и настоящото. Всички дейности на Европейската гранична и брегова охрана и на съответните органи на страните членки ще бъдат задължени да спазват основните права, така както те са застъпени в хартата. Агенцията по, по, по убежище ще се грижи за това да се спазват съответните процедури и тези, които не на които не им се полага да получат обежище, да бъдат връщани, повтарям, при пълно спазване на основните права. Надявам се, че когато започна да работи и следващия парламент, предложението за агенцията за обежище ще бъде предложено, прието бързо. Надявам се. Също така съжалявам, че не се запази е, предложението за е, разграничаване на заплащането на е, работещите в агенцията. Това щеше да осигури по-надлежно и бързо набиране на персонал. И накрая, съвсем не е най-маловажно, политическия надзор над управлението на европейските граници е, ще бъде един нов елемент, който ще включва планиране на капацитета на европейската гранична охрана в е, спазване естествено на цялостната външна политика на Съюза. С настоящият регламент и агенцията и страните членки ще разполагат със съответните съответни инструментариум, за да реагира на бъдещи кризи по външните граници на Съюза. А също така ще ни даде възможност да запазиме и шенгенското пространство на свободно придвижване. Благодаря, очаквам сега вашите коментари. Благодаря, господин комисар. Сега думата има господин Гайер. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Няма никакво съмнение, че този нов мандат за Европейската гранична и брегова охрана е важен, за да можем да се справим с предизвикателствата на миграцията. Ще има нов капацитет до 10 000 служителя – кораби, самолети. С всички тези средства агенцията може наистина да функционира. Това изисква и доста средства. Според мен ще проработи единствено ако ние приемем една разширена МФР. Това трябва да бъде обсъдено и от държавните ръководители на Австрия. Ако искате да се осъществи целта, трябва да има и увеличен бюджет. В крайна сметка това отговаря и на миграционната политика на Европейския съюз. Ние трябва да бъдем солидарни. Благодаря ви, колегата Коелю. Благодаря. Господин председател, господин комисар, драги колеги, приемането на новия регламент е, е историческа стъпка, е много важна за историята стъпка към общата защита на, на границите укрепва се Шенген, Шенген, Шенген и, и, и е, цяла Европа. Става въпрос за 10 000 е, допълнителни служители, които могат да бъдат пренасочени и, и, и осигурени на местата, където е, има най-голяма нужда от тях. Това не бива обаче да дава възможност на държавите членки да не изпълняват своите отговорности. Половината от служителите трябва да идват от, да са предоставени от държавите членки. Държавите членки ще бъдат ли готови за това? Португалия ще бъде ли готова през 2021 година да осигури половината от нуждите гранични служители? А, да, ние създаваме нещо хубаво на европейско ниво, но може би държавите членки няма да успеят да си изпълнят задълженията по-нататък агенцията отговаря за, за, за работата с лицата, които вече присъстват на територията на Европа. За Португалия нямаме а, данни а, колко, колко мигранти има точно на територията ни. И накрая стана ясно, че пет правителства са нарушили а, правото на свободно движение в Шенген без основателна причина. Искам да поздравя докладчика Румерт Медзола за чудесно свършената работа. Благодаря. Господин Ида Милер, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика госпожа Роберта Мецола за много конструктивното открито сътрудничество, без което нямаше да можем да изготвим законодателното предложение. Благодаря и на господин комисар Авнамополос и неговия екип за подкрепата. През 2015 е, броят на бежанците, които влязоха в Европа, се увеличи изключително много. Изведнъж се наложи е, спешно да осигурим охрана на европейските граници. Затова излязохме с настоящото предложение тогава бе предложено един законодателен акт, сега ние го е, доизчистваме, регулираме е, дейността на агенцията и предоставяме възможността за повече експерти и повече ресурси в това отношение. За мен в преговорите беше много важно да направим така, че Frontex да продължи е, да бъде инструмент в спасяването на живота на хората по море. Не можем да си позволим на десницата да си играе с човешки живот заради егоистични политически съображения. Също така агенцията получава сега повече правомощия да работи по връщането на искащи обежище, които не го получават. Тук обаче трябва да става дума само за действия в, на територията на Европейския съюз. Агенцията няма правомощия, нито правни, нито други, да връща мигранти от трети страни към трети страни. Предложението определено повишава и ангажимента на нашата политика към правата на търсещите убежище. Съжалявам само, че в е, усилията ни да защитим европейските граници не можа да се постигне е, споразумение в съвета за общата система за обежище, защото там надделяха съображенията на политическото тесноградие. Агенцията за обежище също не успя да се роди по чисто егоистични съображения. Не е достатъчно само да защитаваме границата. Трябва да има пространна система за обежище и това е задача на следващия парламент. Господин Вистисън. Благодаря ви. Не всъщност Признаваме, че тези външни граници никога до сега, за разлика от вътрешните, не са били достатъчно добре защитени. Това не защитава и гражданите. Ето 18 години след започването на Шенген ние говорим за гранична агенция. Не можем да подкрепим компромиса от триалога, защото това, което се предлага е твърде малко и твърде късно. В предложението има толкова много предпазни механизми, че няма как да се увеличи европейската сигурност. Ние се боим, че всъщност ще приемем решение, което няма да удовлетвори гражданите и няма да направи Шенген по-сигурен. Колегата Гризбек. Скъпи колеги, през септември 2018 председателят на комисията Юркер предложи нова реформа на Франтекс. И ето след две години вече започваме с реална работа по преразглеждане на законодателния текст. В рекордно време работихме, но за съжаление има някои моменти, които не ни удовлетворяват. Във всички случаи трябва да бъдем доволни от това колко бързо постигнахме един достатъчно балансиран подход към проблема с обежището и спазването на основните права. Също така, по отношение на бюджета, капацитета и правомощията на агенцията постигнахме важни резултати. Два основни елемента искам да коментирам. Първо, много се радвам, че създаваме постоянна корпус от 10 000 души, където страните членки трябва да допринесат това ще е достатъчно ефикасна сила в допълнение на корпуса, който съществува в момента и не съществува достатъчно добре. И второ, аз лично се борих за това в финалния текст да се включи необходимостта и за Център за обучение към Frontex. Защото ако искаме да излезем от националната визия за защита на е, националните граници, естествено страните членки ще запазят своите правомощия – но ние живееме в пространство за свободно движение, Шенген, и за това трябва да е, имаме и европейски поглед, да има един европейски инструмент и да си даваме възможност да си сътрудничим, а не само да работим в подкрепа на държавите членки. За това трябва да се е, разгъне и една европейска култура – по отношение на обучението по тези въпроси. Това се записа в текста. Отново благодаря на Роберта Мецола, на нашата докладчица, която много енергично, решително и с дух на сътрудничество ни даде възможност да работим и то бързо. Ние ще подкрепим е, новата реформа. Е, доамна Албиол Гузман. Благодаря, госпожа Албион Гузман. Е, с този законодателен мандат, е, който сега приключва, е отбелязан с това, че се обръща гръб на хуманността. Виждаме колко загиват в морето, колко биват изтезавани в различните центрове на трети страни, техните права не се зачитат – да, жестока е тази истина, но това е истината. Няма хуманитарни визи, никой не улеснява пристигането на тези хора или тяхното спасяване. Напротив, наказват се опитите за спасяване. Мисля, че един ден е, тези, които го правят, ще бъдат съдени е, за всички загинали в Средиземноморието през последните пет години заради тези граници, които задължават хората и ги карат да рискуват живота си. А регламента, който сега трябва да се одобри, е всъщност кулминация на тези нехумани практики. Предлага се военна сила с 10 000 служители за милиони евро, за да могат да станат непроницаеми границите и мигрантите да бъдат затварени в центрове. Това е инструмента на Европейската комисия, за да не може никой да стъпи в Европа. Това е мечтата на крайната десница. Колегата Келер. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря специално на докладчика за, за, за за приобщаващия подход и за чудесното сътрудничество, на което се радохме в парламент. Мисля, че позицията ни е особено конструктивна, особено при търсенето и спасяването. Ние гласувахме а, а, да укрепим мандата на Frontex а, при спасяването заради хуманитарната криза, която, а, която ежедневно а, е пред нас в Средиземно море. Държавите членки обаче мисли, мисля друго я, че те блокираха усилията на, на докладчика да се укрепят дейностите по претърсване, по издирване и, и ам, спасяване. А, в момента Frontex може да спасява хора само в рамките на, на, на, на операции по наблюдение на границите. А, това означава 30 морски мили отвъд сицилианския бряг. Това е много малък диапазон. А хората се и в момента се давят. Докато ние говорим, те се давят в Средиземно а, море. Ясно е къде са. Координатите, координатите им са известни на Frontex, но никой няма кой да ги спаси. Операция София вече а, не работи. А, неправителствените организации се страхуват, защото се, им се конфискуват а, плавателните съдове. В Либия а, пък а, има гражданска война и никой, никой не, не, не спасява, не, не издирва и не спасява а, а, хората, които са в морето. По такъв начин Европа пренебрегва задължението си да спасява живот, човети, като се прехвърля отговорността на несъществуващия либийски спасителен център в миналото, на, в бъдеще трябва на европейско ниво да организираме тези операции, защото държавите членки на тях не може да се разчита. Това трябва да стане максимално скоро, защото в противен случай ние отдавяме и европейските ценности заедно с хората в Средиземно море. Госпожо Келер, от господин Лефрич, приемате ли синя карта? Не. Съжалявам. I tried. <laughs> Опитах. Okay, uh, James, one minute. Госпожа Джеймс, една минута разполагате. Европейският е, съюз прави един напълно излишен опит е, да се справи с миграционната политика и то по напълно неуспешен начин. Милиарди се дават. Франс Тимерманс тук каза, че Европа вече не е обект на миграционна криза, такава каквато я видяхме през 15 и 16 година. Но той не си представяше, че е, от Ливия е, ще обявят, че 800 000 мигранти са готови да влязат в европейския континент – Значи какво? 10 000 е, брегова е, охрана, но мигрантите не се отказват. Испания си има своите проблеми и Обединеното кралство също. Така че трябва решително да се спре посланието е, за отворена Европа. Само това ще спре мигрантите. Скота, до минуте. Господин Скота, две минути. Благодаря, господин председател. През последните няколко години станахме свидетели на миграционни потоци с изключително голям мащаб. Те минаха и през Италия, и изобщо през Европа. Говорим за 10 000 гранични служители. Какво биха постигнали те? Предполагам, че все пак имаме важна крачка напред, но имаме ли достатъчно ресурси? Според мен не, като се има предвид сегашното економическо положение в държавите членки. За тях включително и за Италия, е невъзможно да наложат санкции на практика и това е заради финансовите ограничения, които ни бяха наложени. Много е трудно да се осъществи напредък. Освен това, се питам дали наистина тези гранични служители ще работят ефикасно – Помислете за морските граници, например. Има опасност такова струпване на служители само да насърчи още по-голяма незаконна миграция. Имаме мандата на София, след това имаше суспендиране на мандата на военноморските сили. Доста отстъпления. Така че се съмнявам, че предлаганото наистина ще ни помогне. През последните няколко месеца Италия успя да намали до голяма степен притока на мигранти. Frontex ни е предоставил и данните за това, но ако успяхме, то е защото използвахме различен подход, който е далеч по-ефикасен и това трябва да се обмисли. Благодаря, господин Синадинос. Пендети Хероме по и политики Благодаря. Трябва да констатираме, че политиката в Европа се приспособява в посока на това, кое, за което настояваха патриотите в Европа. Ние трябва да имаме и отговорна политика, отговорна към интересите на нашите граждани. За това е нужно и да има солидна охрана на границите. Националната сигурност не може да бъде споделено правомощие. И ако почнем да категоризираме границите, това е, няма да доведе до е, стабилна защита. Европейския съюз се интересува главно от интересите на Германия и нейните съюзници. Това не означава, че се създава стабилна охрана в периферните страни. Господин Ленерс. Благодаря господин председател. Външните граници на, на, на Холандия не са е, на дневен ред, но, но Лампедуза от друга страна за нас представлява много сериозно предизвикателство, с което можем да се справим само ако работим заедно. Ако в бъдеще е, шенгенската е, територия трябва да продължи да, да бъде нещо полезно, трябва да намери начин за контрол на миграцията. А, хора, които не получават убежище, трябва да бъдат връщани в страните им по происход. Без... За това е така, така важна европейската гранична и брегова охрана. Разширяването на наличния състав до 10 000 души е от голямо значение за ефективния контрол на външните граници. С това също така а, ще се организира, ще се спомогне на организацията на, на, на, на управлението на, на граничния контрол. Нещата не трябва да се правят поединично. Трябва, трябва, трябва, да, се, трябва да се създаде една постоянна структура. И а, този нов личен състав е, именно ще бъде от голямо значение в това. С това ще успеем да помогнем и на трети страни в усилията за спиране на незаконната миграция и, и, и връщането. Това е много важна стъпка за подобряване на граничния контрол и управление. И искам да благодаря много на Роберта Мецула за това, че успя да прокара това досие през президента. Следващи оратор. Госпожа Зипел, благодаря. Мисля, че доброто функциониране на външните граници е нещо много важно, така че приветствам предложението. Същевременно някои държави и членки разбират границите като граници на някаква крепост. Има хора, които бягат от война, те се оказват в ръцете на престъпници. Това виждаме сега и в Либия. Европейците не изпълняват своите международни и християнски задължения. Като че ли Десницата и консерваторите биха искали да работят още по-активно с третите страни, за да може да има повече връщания. Но ние отхвърлихме едно такова предложение. Съветът, който не присъства днес, работи по целия пакет обежище. Разбира се, Големият въпрос е кога ще имаме уеднаквени норми за законната миграция. Само тогава ще имаме добра охрана на границите. Приемате ли синя карта от госпожа Шойтрова? Разбира се, че не. Колегата Кьолмел. Благодаря, господин председател. Правилно е това, че укрепваме Frontex. Трябват ни повече служители. Това е много важно. Заедно с това обаче изискването да се създадат нови 10 000 щата води до нов, допълнителен проблем. Защото няма да решим проблемите на Европейския съюз, като просто наливаме повече-повече средства. Това, което ни трябва е, е, е законодателство, което да бъде достатъчно обстойно, и, и да даде възможност за контрол на, на, на Европейския съюз. Ние трябва да, да, да, да вземем решение. Ние трябва да решаваме кой е, да бъде допуснат в Европейския съюз и кой не. А, мнозинството просто търси е, е, е начини да закърпи положението, а не да реши из основните проблеми. Ако настъпи нова криза, това, с което разполагаме, не е достатъчно. Това не е в интерес на нашите граждани. Ако искаме да постигнем един Европейски съюз, който да е близо до, граз... до гражданите, трябва много сериозно да се вслушаме в тревогите на нашите граждани. Затова трябва да се проведем по-задълбочен дълбат. Госпожа Викстрам, една минута. Първо, най-топли поздравления на колежката Мецова за изключителната работа по документ. Благодаря за отличното сътрудничество през всичките години. Благодаря много и на комисията за предложението. И то е отлично. Когато минавам през Европа, е, не виждам граници. Това е казал първия е, президент на Свободна Чехословакия Вацлав Хавел. И голямото постижение на европейската интеграция, отпадането на вътрешните граници, почива на това, че външните ни граници са силни. И не става дума да изграждаме крепостта Европа и да изгоним хората, а да имаме контрол над потоците, които влизат и излизат в Европейския съюз. Трябва да има съответните проверки е, за сигурност е, за всички, които идват и търсят международно убежище. Важно е да се охраняват е, границите и за да не влизат в фалшиви стоки в Европейския съюз. Докладът, който приемаме, не е, води до пълно федерализирани правомощия. Аз лично смятам, че до там трябва да стигнем, но все едно стъпката сега е в правилната посока. Господин председател, аз съм тук от 10 години е, и е, сега за последен път се изказвам в пленарна зала. Искам да благодаря на всички колеги, с които работих и е, нека не, да не забравяме, че дружбата ни ще си остане за винаги и ще започнем и нови инициативи. Вие сте е, голям оптимист. Понякога политиката разгражда приятелствата, но се надявам, че при вас няма да се случи това. Госпожа Форенца. Е, президенте, 1300... Благодаря ви, господин председател. 1300 загубени човешки живота само 2013 година. Междувременно всичко това продължава. Сами може да изчислите колко човешки животи са загубени. Ние говорим за граница, граничен контрол, но защо не възприемем друг подход, който може да е далеч по-ефикасен – либийските пристанища не са сигурни и не са безопасни. Това е пределно ясно. Но като че ли Европейският съюз и мисли, че няма нищо нередно в това хората да бъдат връщани обратно в либийските пристанища. Мнозина загинаха в Средиземноморието и ние трябва да спрем това – когато върнете мигранти в Либия, ще бъдат измъчвани и сигурно ги чака ужасяваща съдба. Те не бива да бъдат връщани обратно в Либия. Европа трябва да подходи много по-цивилизовано. Колегата Валеро. Благодаря. Според Върховния комисариат по правата на човек, хиляди души бягат от, от райони, където се води война. Според същата организация, подобни потоци възникват и поради климата. Това също ще бъде подбуда за, за, за, за миграционни потоци. 200 до 250 милиона а, се предвижда да бъдат а, а, климатичните мигранти. Десетки хиляди души ще бъдат засегнати от повишаващото се морско равнище. Нивото на водата. А, ние инвестираме е, огромни средства в това да, да, да държим тези хора отвън а, това показва, че, сме, е, че не сме дългоглед, е, че не сме дълновидни. А, трябва, трябва да изразходваме средства за предотвратяване на миграцията и бедността и, и, и климатичните изменения. Господин Корал, минути 30 секунди. Благодаря, господин председател. Нека да си го кажем ясно. Реформата а, за общата реформа за системата за обежище пропадна. Абсолютно. Нищо не се направи, за да се променят разпоредбите от Дъблин. Все повече бежанци ще стигат до границите на Европа, без да има каквато и да било промяна. Външните граници за тях е, отговаря предимно Фронтекс, но да се дават пари на отделни страни, е, за да вършат те мръсната работа, като че ли това е нашата политика. Имаше идеи да се реформира Фронтекс, имаше опити да се използва това за чисто предизборна пропаганда. Някои страни изобщо не искат да започват дори да обсъждат темата – а, реформата трябва да се осъществи, но страните членки са тези, които трябва да могат да управляват границите си. Комисията посредством Frontex ще може да решава дали страните членки са в състояние да управляват сами границите си или не. И ще има случаи, в които Европа ще се намеси. Много ми е интересно какво ще се случи на практика. Господин Епидидеус. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Frontex беше един експеримент, който не даде плодове по отношение на незаконните мигранти и въпреки това Европейския съюз реши да задели още повече средства и да създаде тази нова охрана с 10 000 служители. В момент на огромни физически, финансови економии се хвърлят още повече пари, за да се създаде тази охрана, която за нищо няма да послужи. Същевременно хората имат нужда от тези пари. Европейският съюз взема решения, които не отговарят на логиката. Всички биха се съгласили, че най-добрата защита на границите на държавата членка е чрез армията на същата държава членка – докато Европейския съюз създава тази охрана, за да спре незаконните мигранти, но всъщност тежестта само се прехвърля към държавите на входа, като Гърция, която трябва да приеме всички тези хора с техните драми. Господин Диас Демера. Господин председател, господин комисар, искам да поздравя Роберта за отличната й работа, но не забравяйте, че най-важното предложение от този пакет за обежището си остава блокиран в съвета и триалога. Същевременно тук се иска да дадем правомощия на Европейската гранична и брегова охрана – но аз се питам дали наистина тази охрана ще може да управлява миграцията достатъчно добре, дали ще има достатъчно голяма сигурност, като същевременно се опази свободното движение на хора. 10 000 служители, подкрепа на държавите привръщанията, сътрудничество с трети страни. Това са основни оперативни елементи – за да може да имаме една стабилна агенция и да се работи с страните и по происход, и по прием. Заедно с Европол тази охрана ще бъде основен елемент от пространството на сигурност в Европа. Ето защо ние в Европейския парламент трябва да продължим да работим и да дадем по-голям оперативен и финансов капацитет на агенцията. Е, виждаме също времено, че тази охрана ще работи съгласно хартата на основните права и международното морско право. Благодаря колегата Файон. Стриням се да потребуемо больше Благодаря. Абсолютно съм съгласна, че е необходимо да има по-добра охрана на, вътрешните, на външните граници на Европейския съюз, защото това е, е най-важното за доброто функциониране на шенгенското пространство. Също така е, е добре, че се удължава мандата на Фронтекс. Ще гласувам за днес. Добре е, че създаваме е, корпус от 10 000 души до 2027. Много е важно страните членки да запазят обаче основната отговорност за управление на границите. Трябва да внимаваме, за да се запазват и гражданските права на всички тези, които ще бъдат връщани в трети страни от Франтекс. Frontex и, тяхното, и сътрудничеството с трети страни, например от Западните Балкани, трябва да подлежат на нови споразумения за спазване на човешките права. Също така, новите е, разпоредби за външните граници не следва да бъдат е, валидни за вътрешните пространства. Господин Чабаски. Една агенция на Европейския съюз, която да бъде наистина полезна и чиято поддръжка и издръжка си струва усилието това несъмнено е фронтекс. охраната на външните граници е сред най важните въпроси които стоят пред нас днес за да запазим свободата на движение на хора стоки и капитали през вътрешните ни граници на европейския съюз ние трябва да бъдем упорити и последователни в защитата на външните ни граници по суша и вода. ето защо приветствам увеличението на правомощията на фронтекс. също така искам да подчертая важността на постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана предвиден в този доклад. от години в тази зала твърдя че незабавно трябва да работим заедно за граничната и бреговата охрана на съюза за нулева миграция и за недопускане на нелегални мигранти на наша територия. европа трябва да остане затворен дом. нашият континент несъмнено е мястото с най високо качество на живот и разбира се много хора биха искали да дойдат тук обаче да живееш в европа не е привилегия. икономическите имигранти и нашествениците които не приемат нашите ценности нито нашия начин на живот нямат място в нашите страни. нека не забравяме също така че каналите за мигрантите се използват от терористични организации. затова frontex трябва да бъде подсилена. благодаря за вниманието. Колегата Уртасун. Э, благодаря, господин председател. Този мандат е, ще остане в историята с е, срама на хилядите загинали в Средиземноморието. И мисля, че ние завършваме мандата по възможно най-лошия начин с реформа на Дъблинския регламент, е, която е блокирана, а сега се предлага Европейска гранична и брегова охрана с милиарди евро – без да има механизъм за опазване на основните човешки права, без да има ясен мандат за издирване и спасяване в морето. Как може парламентът да договаря това? В крайна сметка правителствата криминализират дейността на различни организации, неправителствени организации, като тази от Барселона, които се опитват да спасяват хората в морето. Ние правим НПО-та като тях престъпници. Мисля, че неотложно следващия мандат трябва да сложи край на този срам и да промени политиките. Колегата Гал. Благодаря. Господин председател, господин комисар, Фронтекс теоретично би могъл да, да помогне за, за защитата на външните граници, това обаче продължава да бъде основно отговорност на държавите членки. Укрепването на мандата на, на, на Frontex, е, разбира се, нещо, което трябва да, да приветстваме. Агенцията обаче а, а, не бива да пречи а, и да, да намалява отговорността на държавите членки да защитават собствените си граници. Споразумението, което бе постигнато, не дава възможност Frontex да подпомага на, на компетентните органи, да кажем, в а, Македония, в трети страни. И всъщност няма да помогне за връщането на незаконни мигранти. Трябва да укрепим външните си граници. А, и, и до сега подкрепата от Европейския съюз не е била достатъчна. Европейския съюз трябва да, да предоставя повече подкрепа. Унгария никога не е получавал никакви пари за това. Гиом, колегата Гиом, една минута. Абсолютно бе необходимо да се подсилят правомощията на Фронтекс, за да се управляват тези явления на европейско ниво. Затова подкрепям реформата и е, считам обаче, че трябва да има изпазване на е, правата, основните права на хората, които се опитват да влизат през външните ни граници. Съжалявам, че не можахме да е, формулираме активен мандат за фронтекс за издирване и спасяване по море. Знаем колко хиляди човешки живота бяха изгубени. Подхвърляхме си е, топката, но тази агенция можеше спокойно да се заеме с спасяването. Затова е, сега там действат неправителствени организации, затова е, се шири дейността на трафикантите. Никаква реформа също така не успяхме да приемем за системата на убежище. Съветът блокира предложенията, докато парламента излезе с тях вече две години. Госпожа Томашич има думата. Фронтекс трябва имати улога у защити. Благодаря, господин председател. Frontex трябва наистина да защитава външните граници на Евросъюза но това, което се предлага, не е правилно, защото вместо да има сили за бързо реагиране, които веднага да могат да бъдат разположени, ни се предлага една бюрократична услуга, чиято ефикасност е спорна. Незаконната миграция трябва да бъде атакувана при източника – времено ние не можем да участваме при подпомагането на връщане на мигранти от една трета страна към друга. А виждаме, че Вместо това се борим с незаконната миграция едва когато стигне до границите ни, вместо да я атакуваме на място. Трябва ни нещо, което да не е само козметично. Киенге, Колегата Киенге. Благодаря, господин председател. Парламента пое е, реформата на регламента е, за създаване на Европейската гранична и брегова охрана. Успяхме да преодолеем разделенията помежду си, е, преговаряхме и се съгласихме от един текст, който разбира се можеше да е по-амбициозен, но така или иначе и в този си вид ще, ще укрепи един от четирите стълба чрез управление на, на външните граници. Искам да напомня на комисията обаче, че в същия стълб трябва да са и спасителните дейности по море. Разбира се, че границите трябва да бъдат управлявани ефективно. Това обаче трябва да става а, с зачитане на правата на човек. Подкрепяме реформата, приоритет в тази система ще бъде е, да се, да се преструктурира общата система за убежище в Европейския съюз. И това трябва да стане с е, пълно зачитане на правата на човека и съответните спасителни действия. Благодаря, господин Радев. Минута и половина. Господин председател, уважаеми господин комисар, дами и господа! Спомням си преди пет години, когато започнах този мандат като член на Европейския парламент, как идеята за създаване на европейска гранична и брегова охрана беше единствено проект академичен анализ на плюсовете и минусите нещо за което всички говорехме че е възможно да се случи към две хиляди и тридесета година но не и в момента. колко наивни бяхме! само година по късно над един милион мигранти бежанци икономически мигранти и дори терористи преминаха през външните европейски граници и колкото и подготвени да бяха националните гранични полицаи те не успяха да овладеят колоните от хора. тогава много бързо осъзнахме нуждата от незабавна европейска подкрепа за външните граници в случай на криза и на постоянна подкрепа за трудните граници. осъзнахме че силата на шенген се дължи в силата на външните европейски граници. осъзнахме че за да запазим сигурността в сърцето на европа трябва да гарантираме сигурността по краищата четири години по късно ето ни вече със създадена функционираща европейска гранична и брегова охрана и дори говорим как до две хиляди двадесет и седма година тя ще разполага с десет хиляди служители с нови правомощия за връщане на нелегални мигранти закупуване на собствена техника и за подкрепа на националните гранични служители тази подсилена агенция е истинска проява на солидарност между страните от вътрешността на европейския съюз към тези по външните европейски граници благодаря ви за вниманието. Благодаря. Спонтанни изказвания. Инклинация ме е да vorbească toți, dar но un apel на dumneavoastră să vă înscri... Бих искал да дам думата на всички колеги, но ще ги помоля да не говорят повече от една минута, защото в 5 часа започваме гласуване и имаме още една точка в дневния ред. Най-любезно ви приканвам да не говорите по-дълго от една минута, госпожа Шойдрова. Е потреба от. Благодаря. Не трябва да забравяме, че предложението има за цел да коригира много големите грешки, които допускахме през 15 и 16 година, когато не опазихме както трябва шенгенските граници. И 2 милиона мигранти влязоха в Европа. И бежанци. Някои от тях действително бяха бежанци, бягащи от война и зверства. Но мнозина, които влязоха, нямаха право да търсят убежище и следва да бъдат върнати обратно. Затова Европейският съюз трябва да има възможност да контролира своите граници по съображения за сигурност. А когато е, нахлуват хиляди мигранти, чувството за сигурност изчезва. Затова съм за това предложение. Европска обална и гранична стража постае još djelotvornija. Три години след началото на този проект е, от, от, отново ще бъде гарантирано свободното движение. Аз приветствам създаването на, на, на нови 10 000 е, е, щата в личния състав на, на агенцията. Това е изключително важно за външните граници и тяхната охрана. струваше си да, да, да преразгледаме процедурата подаване на убежище. И това е важно не само за шенгенската общност, но и изобщо за, за, за външните граници. И се радвам, че на такава широка подкрепа се радва тази кауза. Колегата Стивенс, уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Винаги сме подкрепили Frontex още 2016 година, когато на Frontex се даде се възложи и задачата да има по-голяма роля при отказа на обежище. В момента ние отново настояваме за по-голяма подкрепа на Frontex, тъй като Frontex има много важна роля – особено важна при изпълнението на миграционните политики, които могат да проработят единствено ако имаме добри външни граници, осигурени с достатъчно служители. Разбира се, Frontex може да помага и при връщанията от една към друга трета страна, например от Марокко към Нигер. Жалко е, че този шанс беше изпуснат и текстът не е включен. Господин Летерич, благодаря. Искам да изкажа колко съжалявам, че когато става дума за толкова важен въпрос, стотици хиляди е, жив, човешки живота и е, милиарди, е, тук има депутати, които не желаят да, по, да отговарят на въпроси. Тук става дума единствено за спазване на закона. Ако се влиза в Европейския съюз незаконно, трябва да има ясни, твърди правила. Съжаляваме, трябва да се върнете. Но, от друга страна, трябва да има ясно дефинирани начини е, за е, хората да искат е, убежище, тези, които са преследвани. Тоест, решението е върховенство на закона. А пък дали още 11 милиарда и други ресурси и куп бумащина ще помогнат за това е много спорно. Господин Богович. Hvala за беседо. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че в парламента се стигна до, до съгласие, до споразумение по, около факта, че трябва да се охраняват външните граници. Това ще гарантира мира и просперитета и стабилността в Европа и цялостното функциониране на шенгенската система. За съжаление, през 2015 година не, не успяхме да стигнем до консенсус, но сега вече си дадохме сметка, че трябва да спрем незаконната миграция. Убеден съм, че трябва допълнителни стъпки, а, трябва да се разшири мандата на, на, на, на Frontex. Аз съм от Словения. През 2015 година, година 10 000 бяха а, а, минаванията през границата. А, и а, тази бройка в последно време нараства и аз не мисля, че а, има изгледи да се променят нещата в бъдеще. Хората, които идват от Босна и от Сърбия, трябва да има начин те да бъдат връщани в третите страни с помощта на Фронтекс. Благодаря. Лапес Агилар. Господин председател, комисар, аз съм европейски социалист и а, смятам наистина, че трябва да има пространство на сигурността и свободата, но едно Нещо е да защитаваш външната граница, друго е да имаме европейска гранична и брегова охрана с нов капацитет, с 10 000 допълнително. Ние, социалистите, сме въвели много изменения, за да може да има подобрения във връзка с връщанията в трети страни, във връзка с основните права и хуманитарните принципи но на края на законодателния мандат им можем само да кажем, че е горчи вкуса на този мандат, тъй като не се изпълни пакета за обежище, все още Дъблинския регламент е висящ, защото е блокиран в съвета. Дано нещо направи бъдещия парламент. Благодаря колегата Мариас. Благодаря. Искам да предам вълнението, е, притеснението на живущите в Егейско море, които са заляти от незаконна миграция. И местните жители е, протестират. Фронтекс трябва да има своята подобрена е, възможност за действие, да е, работи много сериозно по защита на границите и не само е, морските граждани, е, граници, защото все повече мигранти влизат и през е, сухоземните граници, примерно в района на Даврос. Особено много трябва да работи Frontex в най- е,